bitte, Sie Platz zu nehmen? Колеги, ако обичате да заемете местата си. Уважаеми дами и господа, мога ли да помоля да заемете местата си, защото имаме работа?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 Искам да ви приветствам с добре дошли на заседанието по а, механизма за сътрудничество и контрол за България и Румъния. Има вече 14 доклада за напредъка на двете страни. Тази процедура, този инструмент е резултат на решение на комисията инструмент, който трябва да следи е, борбата с корупцията, борбата срещу организираната престъпност. Искам да приветствам сърдечно и колегите от комисията Либе, които също присъстват е, на заседанието. Е, добре дошли и на госпожа Макове, и на всички експерти и оратори. Този инструмент трябваше да улесни присъединяването на двете страни към Европейския съюз. Инструментът трябваше да се съсредоточи особено върху областите организирана престъпност, корупция и правосъдие. Аз специално видях, че Индексът на България за 2007 година беше 64, а 5 години по-късно индексът беше 69. 69. Т.е. тенденцията беше нисходяща, подобна и е ситуацията беше и е с Румъния. Въпросът е тогава ефективен ли е механизмът, какво сме постигнали през тези години. За това се радвам, че днес може да говорим за този механизъм. Това е едно мероприятие, което отдавна планираме. И се радвам, че днес може да го проведем. сега госпожа Макове има думата. Um, Ще говоря на този микрофон. Добре дошли на всички. Благодаря за това, че сте тук. Благодаря на участниците в нашата група оратори. Ще започнем с Румъния и ще продължим с България. Още веднъж ви благодаря. Искам да изразя надеждата си, че изслушването ще бъде много интересно, като ще осигурим време за въпроси, отговори и дискусии. Няколко думи за механизма за сътрудничество и проверка, създадене от Европейската комисия в края на 2006 година специално за Румъния и България и влиза в сила през 2007 година, на 1 януари 2007. Сега ще продължа на румънски. Спирам за малко, за да си поемат въздух и преводачите. Механизмът за сътрудничество и проверка започна да функционира за България и Румъния от 1 януари 2007 година, т.е. от деня на присъединяването на двете държави към Европейския съюз. Намирам, че този механизъм е изключително ефикасен. Ако той не съществуваше, в момента в Румъния нямаше да съществува Националната дирекция за борба с корупцията. Една институция с огромни успехи, която чудесно работи, извършва разследвания е, на политици от всички политически партии, независимо дали те са на власт или в опозиция. Това е дирекция, която разследва прокурори, съдии, дори председатели на футболни клубове и други спортни сдружения. Разследванията са в сферата на изпирането на пари, неплащане на данъци и други подобни. Много широк кръг престъпни деяния, които нанасят вреда на държавата. И тя се занимава също с конфискацията или отнемането на незаконно придобити средства. Тук все още имаме някои проблеми във връзка с събирането на дължими суми. Е, дирекцията обаче като цяло е, е много ефикасна в своята дейност и би трябвало такъв орган да съществува във всички страни кандидатки за присъединяване към Европейския съюз. не е, е реалистично да се очаква от бившите комунистически държави само за няколко години изцяло да реформират своите системи. Необходима е борба срещу корупцията и срещу престъпността на такава плоскост, че да стане необратима, но това за няколко години не може да стане. Не може да се иска това и от България, и от Румъния, защото ако в другите държави са постигнати подобни резултати, то се е дължало на усилия полагани в продължение на векове. Е, въпросът е как след като сме тръгнали по правилния път да не се отклоняваме от него. И за това е редно Европейският съюз да може да следи дали изпълняваме обещанията, които сме дали при присъединяването към Европейския съюз. Е, част от тези обещания са свързани е, с борбата с корупцията на високо ниво в Румъния, борбата с организираната престъпност в България, с извършването на съдебни реформи като цяло. Ако сме дали такива обещания, редно е да ги спазваме. Ей, разбира се, проблемът винаги е политическата воля. Според мен в Румъния именно това е проблемът. Ако не се снеме имунитетът на един депутат, за да може той да бъде разследван, това е признак на липса на политическа воля. За Чехия, за България, за Словакия е, мога да кажа, е, че зная за желанието да съществува там е, такава дирекция като нашата, която да функционира добре. Но ще се върна сега на идеята за механизма за сътрудничество и проверка. Това е и механизъм, който много ни помогна. Той много помогна на практикуващите специалисти, които искаха да реформират съдебната система и да се борят с престъпността и с корупцията, както и с измамите. Докладите на Европейската комисия са ежегоден доклад с много задълбочено и подробно съдържание и междинен доклад. Те се обнародват всяка година. И в нашата страна те доведоха до много положителни промени, защото медиите ги отразяват много широко. Зная, че в България също има напредък, но съм чувала, че борбата с корупцията и с организираната престъпност в България ще се разшири. Това е един много положителен механизъм за всички, които желаят да постигнат резултати в една такава борба. Затова, според мен, не трябва да прекратяваме съществуването на механизма преди промените и реформите в борбата с корупцията, измамите и организираната престъпност да станат необратими, независимо от това кой е на власт. Тоест, за политиците, които пряко или косвено се опитват да водят преговори, за да се отърват от този механизъм, аз бих а, излъчила следното послание. Престанете, защото населението на България и на Румъния не иска това. Това, което искат хората е справедливост, правосъдие, търсене на вина, конфискуване на откраднатите пари. Ние представляваме хората – гражданите на тези страни, а не техните политици. Това е моята позиция. Това е посланието ми към комисията, към политиците на двете държави членки които разискваме в момента, ако обичате, престанете да се опитвате да закриете механизма. Това няма да бъде полезно за нашите страни и усилията, които те полагат. Благодаря ви. А сега искам да дам думата на Ингебор Гресле, която ще представи следващия оратор. Благодаря. Започваме с генералния секретар на комисията, госпожа Дейв под нейната егида и под нейното управление се провежда механизма за сътрудничество и проверка. Госпожо Дейв, имате думата. Радваме се, че, сме, че сте тук. Thank you very much, Madam Chairman. Uh, Благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа. Радвам се, че мога да участвам в тази дискусия днес. Ще бъда кратка, за да може да имаме време за въпроси и отговори. Искам да дам една обща оценка на комисията за това как се разви процеса през последните 8 години, т.е. годините, когато бе приложен механизма. Е, каза се, че механизма започна с присъединяването на двете страни към Европейския съюз. Ясно е, че много повече неща трябва да бъдат направени в областта на е, правосъдието, организираната престъпност и корупцията. Това трябва да се случи в сътрудничество между двете страни и европейските институции. Ясно е, е че този механизъм може да се приложи и след присъединяването няма крайен срок за приключване на механизма, защото беше ясно още в началото, че процесът ще е дълъг, труден и ще трябва време, за да се постигне набелязаната цел, за да се постигне нивото на съответствие с другите държави членки. Аз като генерален секретар бях отговорен на оперативно ниво за механизма, още от самото негово начало, защото, а, а именно това беше деня, когато а, България и Румъния се присъединиха, а, тъй като а, службите по разширението вече не бяха отговорни за тези страни. От една страна, както каза госпожа Майкова, и много е важно за гражданите в двете страни да виждат, че има такъв механизъм. И освен това, важно е за другите държави членки да имаме един добре функциониращ механизъм и в крайна сметка добре функционираща правосъдна си, система в двете страни, като а, част от общността на върховенството на закона, към която всички ние принадлежим. Важно е още от самото начало, че имаше допитвания до гражданското общество за напредъка на механизма. Миналият октомври беше последното допитване и се оказа, че има голяма подкрепа за този механизъм. А, идеята е, че и двете страни трябва да достигнат стандартите на останалите държави членки в съответните области. Е, Измина известно време, докато намерим правилния начин на работа. Е, имаше резерви към механизма от страна на правителствата в двете страни, но хубавото е, че имаше разбиране за важността и модернизирането в тези страни, благодарение на този механизъм. Е, комисията можа да събере много знания, които да влее в този механизъм. И мисля, че когато сега обръщаме поглед назад към 8-те години, може да видим истинска еволюция, въпреки че процесът не е завършен. В своите бележки искам да обясня защо този механизъм се доказа като двигател на реформи и показа, че има материално въздействие на ситуацията в момента. Ако се върнем към 2007 година, имаше една първа фаза, в която двете, комисията работеше с двете страни за промяна на законодателството, както каза и госпожа Маковей. Правната система имаше различен а, происход, така че работата в този сектор беше много трудна. Е, трябваше да се преосмисли цялото законодателство, включително и наказателния процес – през 2012 година, след 5 години приложение на механизма, е, бяха издадени ретроспективни доклади, два на брой. Ние документирахме резултатите и предизвикателствата, които останваха пред двете страни. Тогава ние установихме, че фокусът се е, пренася от приемането на законодателството до прилагането му в необратима посока. Е, ето защо през последните години ние се концентрирахме върху реформите и върху тяхното приложение, върху прилагането на, на новите закони и то върху последователното прилагане на законите. А, концентрирахме се върху независимостта на правосъдната система на магистратите. Освен това, искам да кажа, че много експерти от различни държави членки ми помагаха, магистрати, съдии, всички те помагаха на колегите си в България и Румъния да създадат своя собствена система, своя независима съдебна система. Благодар... Благодарни сме на тези колеги, които от практическа гледна точка, от различна ам, правна перспектива и традиция, намериха време да помогнат на нашите усилия, така че днес да кажем, че е, съдебните системи в двете страни са сравними с системите в другите страни, държави членки. Имаше а много ангажирани хора, които работеха с нас. На тях искам да благодаря, защото това са именно хората, които могат да опосредстват истинските промени. Благодаря и на експертите от комисията, защото те също помогнаха на тези хора да постигнат повече, отколкото биха постигнали сами. Така че механизмът на сътрудничество беше механизъм на истинско сътрудничество, сътрудничество между заинтересованите страни и участниците, които работеха в този период за постигането на промени, които бяха така нужни. Както знаете, е, годишни доклади се публикуват за всяка година има междинен преглед. Нашият анализ се съсредоточаваше върху напредъка на двете страни, но ние събирахме информация от други държави членки, т.е. от посолствата на държавите членки в София и Букурещ, които много отблизо следяха процеса. Събирахме мнение на независими експерти, на международни организации и на представителите на гражданското общество. Опитвахме се анализът ни да бъде колкото се може по-обективен и по-широк. Имахме и е, всяка година мисии в двете страни. Вземахме предвид и отговорите на властите на анкети, които изпращахме всяка година. Това бяха много подробни анкети. А, на базата на цялата тази информация успяхме да изработим определени препоръки за консолидация на реформите и тяхното приложение на властите и органите, които бяха отговорни за структурирането на съдебната система. Нашите препоръки бяха отправени главно към правителствата на двете страни, но също така те бяха адресирани и към съдебната система, към правоприлагащите институции. И освен това, искам да подчертая, че сътрудничеството обхващаше и структурните фондове, и бюджета за вътрешни работи и правосъдие на Европейския съюз. И оказвахме подкрепа за информационната и комуникационна система, за, оказвахме подкрепа в обучение на магистрати. Имаше много висока степен на абсорбиране на тези средства. Това се оценява много положително и смятам, че наистина средствата бяха разходени много добре. Как виждаме ситуацията в двете страни? Ще започна с България. Мисля, че трябва да кажем, през последните две години и напредъкът се забави. Ситуацията беше трудна, имаше за 18 години три правителства. Новото правителство трябва е изправено пред задачата да постигне положителни резултати, да и предостави реформи и то дългосрочни реформи. Докладът през януари тази година представи предизвикателствата пред България за следващите 12 години. Те включват Върховния съдебен съвет, наказателния кодекс, нуждата от национална корупция против, э, извинявайте, национална стратегия за борба с корупцията. Виждаме ангажимента към съдебната реформа и виждаме ангажимента именно на, наци... на Народното събрание в тази област. Това е много положително. Следим дебата е, за конституционални промени. Ние смятаме, че такива са необходими, но също така смятаме, че ще е важно да се намери начин да се придвижи процесът напред, да има ясни действия, които показват независимостта на съдебната система и да се покаже ясна воля за борба с организираната престъпност и корупцията. Мисля, че и в двете страни става дома за постоянство, за ангажимент, за единно тълкуване на правилата. Последният ни доклад за Румъния, и приключвам с това, признава, че Румъния продължава да, прави, да отбелязва напредък в различни области и то устойчив напредък. Е това виждаме това отразено в борбата е, срещу корупцията на високите етажи, включително желанието за защита на независимостта на магистратите. В нашия доклад ние ясно показваме, че е, годината 2015 ще е година е, на, на тестове за независимостта на съдебната система, например, назначенията на магистрати. Те ще бъдат следени много ясно. Виждаме и нужда от е, един по-консолидиран процес. Както казах, има различни предизвикателства в различни области. Ще продължим да работим с правителствата, за да могат е, реформите да се проведат и борбата срещу корупцията да бъде успешна. Искам да кажа и нещо много важно. Е, механизма за сътрудничество и проверка има за цел да работим с всички представители на властите, с всички представители на съдебната система в двете страни и с представители на съдебните системи от другите държави членки. Смятам, че това е важно и необходимо за двете страни да завършат това дълго пътуване – Смятам, че гражданите на двете страни очакват този резултат. Ние смятаме, че механизмът за сътрудничество и проверка допринесе много за тази цел. Благодаря. Благодаря. Ние в тази комисия четем много редовно и задълбочено докладите, които а, вие публикувате. Знаем <clears throat> какво стои в тях. и Знаем, че целта все още не е постигната. Може би днес може да кажем, да се споразумеем в каква степен, в каква насока да продължи процеса, това би било много добре. Не зная дали може да останете на нашето заседание до края. Да, това е чудесно. Благодаря ви за това. А сега искам да приветствам министъра на правосъдието от Румъния, господин Касанчук. Може би не произнесах вашето име правилно. Благодаря ви за вашето при... присъствие. Знаем, че православният Велик ден беше вчера. Желаем ви весел Велик ден и хубави празници. Благодаря ви за вашето присъствие и ви давам думата за това да ни разкажете как Румъния е приложила механизма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 Aș vrea să urez Hristos a înviat tuturor creștinilor ortodoxi prezenți astăzi în sală și nu numai. Am dat uh, curs. Благодаря за поздравленията за Велик ден. Искам да ви поздравя и вас. За първи път представям резултатите пред една такава аудитория. което показва, че ние не се отнасяме е, отрицателно към една такава тема. Благодаря на генералния секретар на комисията, госпожа Катрин Дей, за пояснението в началото на дебата. Благодаря и на всички други министри на правосъдието преди мен за това, е, че Партньорството ни до сега с комисията беше открито и честно. Ще се опитам да представя този механизъм по един сравнително прост начин. Този механизъм е всъщност едно партньорство. Чухме за докладите, които се приемат от комисията в рамките на, на целите, които си е поставила комисията е, Юнкер. Сега мога да кажа, че е, в резултат на този механизъм е, има много сериозни подобрения в съдебната система при нас. След 2014 година темпото на работа се ускори. В Румъния започнахме една задълбочена реформа на съдебната система. Мисля, че мога сега да кажа, че се гордея с постигнатите резултати. Не успяхме през цялото това време да поддържаме едно и също темпо. Но основната ни цел е да се движим напред, да има напредък в консолидацията на съдебната система и ефективна борба срещу корупцията, без да се подаваме на евентуалните политически влияния, които присъстват в един такъв процес. Осем години сътрудничество с Европейската комисия – Така успяхме да създадем един постоянен ритъм на корекции на нашата система, без да се забавяме. Условията на партньорство се изпълняваха постоянно и редовно. Голяма част от идеите, които се появиха в този механизъм, вече са залегнали в съответните законодателни актове. Има един такъв акт, хоризонтален, срещу корупцията. А пък за съдебната система имаме конкретни резултати. Искам да насоча вашето внимание към някои конкретни елементи, които са включени в днешната ни програма. Последният доклад беше получен през януари. Там е казано, че има два интервала с позитивни доклади. в реформата на съдебната система и борбата срещу корупцията. Нашата цел сега е да, да консолидираме работата по новият наказателен кодекс с съответните професионални екипи. съдиите, прокурорите, администрацията и свободните професии. Тече и една дискусия за евентуалните изменения в рамките на новия кодекс. В по-широк план става дума за една нова стратегия за развитие на съдебната система. Такава стратегия беше приета през 2014 година. Към нея трябва да се добави един план за действие, който ще бъде обсъден публично през април тази година. До тук ние общо взето се намираме на етап на консолидация на една сравнително реформирана система – консолидация на инфраструктурата, използването на интернет, връзките между съдилищата и прокуратурата. Радвам се да отбележа, че имаме добро сътрудничество с съвета на магистратите, Националния съвет, с прокуратурата, Върховният съвет на съдебната система Тази институция има за функция да гарантира независимостта на съдебната система. Аз лично посещавам на място на съответните институции, за да видя кои са положителните и кои са отрицателните страни. Още от началото на моя мандат като министър Разговаря съм по тези въпроси с хиляди съдии и прокурори и от много от тях получих конкретни предложения за промяна в системата, законодателната и бюджетната. Имаме нужда от повече ресурси за обучение. Успяхме да получим съответния държавен бюджет за тази цел, за да осигурим доброто функциониране на съдилищата и на прокурори, прокуратурата. Съгласно исканията, които получихме от тези две институции, започнахме специална програма за инвестиции за подобряване на условията на работа в съдебните сгради. В момента предприемаме подобни действия в съдилищата в Букурещ. Ще осигурим допълнителни бюджетни и човешки ресурси, както за съдилищата, така и за прокуратурата. Няколко думи за едно писмо, което изпратих до заместник председателя Тимерманса за допълнителни средства, които могат да допълнят националните средства за реформата. 11 министри се, на правосъдието се присъединиха към това искане на Румъния и Италия. Борбата срещу корупцията. Това е една основ, един основен приоритет за Румъния В Министерството на правосъдието се опитваме да осигурим стабилност на кадрите в съдебната система, така че реформата да стане необратима. подкрепихме всички искания за сваляне на имунитета на някои депутати включително исканията за допълнителен бюджет за съдебната система след доклада през януари 2015 година. Започнахме два интересни, важни проекта. Създаването на една национална агенция през декември миналата година правителството е дало срок от три месеца, първото три месече е за приемането на съответните нормативни актове. Започна и едно публично обсъждане на проекта за, за съответен закон, което трябва да приключи до края на месец март. Благодаря на колегите от Франция, от е, Холандия, които ни помагат в този проект. Националната агенция за интегритет. Във връзка с а, публичните данни и съответната база данни. Механизмът за проверка и сътрудничество доведе до конкретни положителни резултати. В контекста на днешната дискусия мога да кажа, че ние се ангажираме да продължим с приемствеността и консолидацията на реформата в съдебната система в Румъния. Днес не разполагам за достатъчно време, за да ви представя всички промени в подробности, но оставам на ваше разположение за пояснение, ако имате въпроси. различни материали в, на входа на залата. Благодаря. Динта, bună тутурор, tuturor! Mă Сега е госпожа Кевеши. Е, благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че съм тук днес. Искам да ви благодаря за това, че ми давате шанс да се изкажа пред вас по една толкова важна за гражданите тема. За Румъния корупцията е била системен проблем. Е, с течение на времето бе установена една система е, на връзки между е, политици и различни други влиятелни личности, които действат в защита на своите интереси много съсредоточено и организирано. И така, е, държавата реши да противодейства е, чрез създаването на е, дирекция през 2005 година. Тя има за изключителен мандат разследване на случаите на корупция. Дирекцията за борба с корупцията. Така а, ние подкрепяме а, усилията си за създаване на независима и компетентна съдебна власт. Статистическите данни и оценките на Европейската комисия от последните години потвърждават, че разследванията на агенцията стават все по-ефикасни. Всяка година имаме увеличаване на броя на разследваните случаи, също така все по-високо поставени са разследваните лица. През 2014 е, година е, броят на разследваните случаи е три пъти повече от този през 2006 година. Е, функционирането на агенцията реално започна всъщност от януари 2007 година. А броят на осъдените лица е 7 пъти по-голям, отколкото през 2006 година. До сега 48 високопоставени личности са били е, субекти на наказателно преследване. Един бивш министър-председател, един заместник министър-председател, депутати, сенатори и министри. Вече имаме влезли в сила осъдителни присъди за е, корупционни престъпления по отношение на един биш министър-председател, шестима министри, 15 депутати и петима сенатори. Има и още висящи дела. Ясен знак за ефикасността и независимостта на агенцията, на дирекцията е, че през 2014 година сме поискали от румънския парламент да одобри задържането по стража на деветима парламентаристи и сме направили 12 разследвания по отношение на министри или бивши министри, като едно искане за снемане на имунитет бе адресирано дори до Европейския парламент. Става дума за много интензивна дейност за период от 12 месеца. Госпожи и господа, качеството на правосъдието зависи от тези, които право прилагат. Е, за това е, и за нас е, проследяването на това, което става в съдебната система е приоритет от 2007 година до сега е имало наказателно преследване на 110 магистрати, 56 са вече осъдени, останалите дела са все още висящи. Не бива да се забравя, че за да се прилага ефикасно наказателният кодекс е необходимо осъденият за корупция да не може да запази незаконно придобитото от корупционни престъпления имущество. Затова през 2014 година е, имаме статистически данни за 310 милиона евро от, отнето имущество. Това е сума, която позволява да се изплатят доста заплати на румънски лекари. Естествено, е, трудно е да се даде пълна оценка по този начин на това, което правим, защото е, цифрите не винаги казват всичко. Колко е, магистрати трябва да преследвате наказателно, за да се каже, че вашата дирекция за борба с корупцията работи ефикасно? Осъждането на един министр по-качествена работа ли означава, отколкото осъждането на един кмет? Мисля, че никой не може да отговори на тези въпроси. И сравнението с други държави не е много полезно, защото съдебните системи много се различават. От друга страна обаче, е, доверието на е, обществото в една такава институция е важен показател. Според едно проучване напоследък, 77% от респондентите е, подкрепят разследванията на корупцията и дирекцията ни се ползва с огромно доверие. Според нас това ще рече, че общественото мнение вярва в нас, защото дирекцията прилага закона на равна нога, независимо от качеството на лицата, срещу които се повдигат обвинения. През 2014 година броят на лицата, които са съобщили за корупционни престъпления е с 75% по-висок, отколкото през 2013, което означава, че все повече расте общественото приемане на тази дирекция и на нейната дейност. Положителната работа бе отразена и в докладите на Европейската комисия в контекста на механизма за сътрудничество и проверка. За 2014 година нашата дирекция е посочена като един от петте примера на челен опит. Освен това, за да постигнем тези е, резултати, ние трябвало да бъдем много проактивни. Трябвало е да определим приоритети и да използваме съвременни следствени методи. Ефикасността на нашите подходи се потвърждава от съдебната система, защото е, осъдителните присъди е, са винаги. Е, над 90% от, по-над 90% от внесените обвинения. досиетата на прокурорите, които се занимават с разследване на престъпността, много успешно изобличиха и откроиха модус операнди на престъпниците на различни нива. Това е много важно, за да изкореним причините, които благоприятстват появата и съществуването на корупцията. Днес Разискванията за корупцията са повсеместни в Румъния и очакванията на гражданите, както и тяхната твърда подкрепа, създават прекрасни условия за дълбоки промени в обществото така възниква нов менталитет, нова нагласа, но така се създават и нови норми. Редно е да се възползваме от тази възможност. Дейността на съдебната система трябва да бъде допълнена от е, превентивни действия, насочени към изкореняване на причините за корупцията. Да се наказват корумпираните не е достатъчно, за да се премахне корупцията. Трябва да се премахнат рисковете, които я благоприятстват и е, да се преодолеят онези слабости, е, които са благоприятна почва за нейното развитие. Институционната стабилност е много сериозна предпоставка за ефикасна борба с корупцията. Същевременно, е, дейността на съдебната система не трябва да бъде блокирана от е, реакция действията или подривните действия на онези, срещу които насочваме обвиненията. Във всички случаи е, ние сме е, били е, свидетели на силна реакция от страна и на политическата класа, но и на гражданското общество. Нашите разследвания се посрещат с много голяма надежда от гражданите, но същевременно пък те мобилизираха и цяла система, цял набор от политици на най-различни нива, които се чувстваха застрашени и се опитаха по някакъв начин да поставят дирекцията под контрол. Постоянно се правят опити да се попречи на разследванията, правят се опити за изменение на закона за борба с корупцията, ограничават се инструментите, с които разполагат прокурорите, е, правят се предложения за отстраняване на прокурори от длъжността им. Голямата част от тези опити за сега не са се овенчали с успех, но това е само благодарение на реакцията на гражданското общество и на външните ни партньори, преди всичко европейските институции. Не може да се успори фактът, че заемането на публична позиция от страна на Европейската комисия, на Европейския парламент и на много посолства на други държави членки в Букурещ значително допринесе за провала на тези деконструктивни предложения, целящи да попречат на дирекцията. В този контекст е, механизмът за сътрудничество и проверка е, играе една роля на обективен наблюдател. Той ни помогна да развием дейността си чрез тези неутрални технически доклади, е, в чиято сърцевина е, е борбата с корупцията. Тази борба се превърна сърцевина и на политическия дневен ред на обществото. Ролята на механизма в току-що описаното от мен развитие не подлежи на съмнение. И мога безусловно да потвърдя, че без този механизъм съдебната реформа нямаше да има същия размах. Мога да ви уверя, че дирекцията ще продължи да прилага закона със същата твърдост и последователност, като същевременно зачита основните права на лицата и гарантира безпристрастни, безпартийни съдебни актове. Не можем да си, постав... да, да си позволим да се поставя под съмнение нашата безпристрастност. Ние се ползваме от подкрепата на, европе... на е, румънските граждани и се надяваме а, и в бъдеще да се ползваме от подкрепата на Европейската комисия, която винаги обективно ни е оценявала в тези усилия. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Лаура Стефан от Независимия експертен форум в Румъния. Благодаря. За мен е чест да се обърна към почитаемите депутати и гости. Аз ще ви представя перспективата на гражданското общество към механизма. За първи път е, в този случай има, имаме в Румъния е, ситуацията, че е, високопоставени лица биват съдени. Това не става лесно. Мисля, че е, в Румъния има проблем с е, корупцията на по-високите етажи. Това е ясно. Но въпросът е, че ние се опитваме да направим нещо в тази ситуация. Това ни струва страшно много, както по отношение на вътрешни на вътрешен начин на живот, така да се каже, имам предвид политическата система, а също така и личната нагласа на хората, които всеки ден се, са ангажирани в борбата с корупцията и с обработването на тези дела. Какво виждаме днес? Резултатът е добър, но той е продукт на е, последователна работа от страна на много смели хора работят полицаи, е, следователи, е, съдии и се преследват именно обвиненията в е, корупция, особено по високите етажи на властта. С 8 години след присъединяването мога да кажа, че Националната служба за преследване на корупцията заедно с други агенции в, Рус, в Румъния е установила добри практики. Това е един резултат, който трябва да бъде признат. Трябва да бъде трябва да се появи заедно а, с резултатите, произведени в сътрудничество с Европейската комисия и другите държави членки. Механизмът за сътрудничество и проверка бе приложен през 2007 година за България и Румъния. Времето на присъединяването беше време на реформи, но, но не последователни реформи. Имахме законодателство, но основната критика беше, че, че това законодателство не е приложено правилно, че няма обективни резултати. Мисля, че през 2005 година за първи път имахме важни дела, важни случаи, които бяха разследвани и бяха изпратени в съда. Мина известно време, докато получихме крайните присъди, някои бяха осъдителни присъди, някои е, бяха оправдателни. Мисля, че това е здравословно да се види, че нямаме 100% 100% е, здравословно състояние в е, съдебната система, но все пак има подобрение. Виждаме, че има нужда от време. Ние се опитваме и трябва да се опитаме да правим две неща едновременно. Да провеждаме реформи в съдебната система и в същото време да обработваме дела по корупция. Това е най-сложното нещо в една страна – корупцията, защото тя включва и обхваща хора, които имат директен достъп до ресурси и те могат да използват тези ресурси в своя защита. А, всеки от нас би използвал своите ресурси, за да защити свое, своето мнение, своята позиция в каквато и да е ситуация, особено в такава ситуация. Ние а, смятаме, че постигнахме, че достигнахме а, точка, когато реформите са необратими, но имаше такъв момент на колебание а, имаше хора, които се опитваха да променят законодателството, като изключат определени хора, определени групи от хора от действието на наказателния кодекс, но това е нормално, защото когато се борите срещу корупция по високите етажи, ясно е, че полити... политическата класа а, ще реагира. Имаше нужда и това беше за първи път, когато видяхме, че има възможност за независим поглед върху напредъка и предизвикателствата по отношение на реформата на съдебната система и корупцията. Имахме възможността да чуем е, становище от Брюксел в много трудни моменти за Румъния. Искам да ви напомня лятото на 2012 година, искам да ви напомня черния Четвърта, когато се, имаше опити да се установи недосегаемост на определени високопоставени лица, а нямаше възможност за равнопоставеност. Някои институции бяха критикувани, други институции в Румъния бяха хвалени нямаше някакси е, последователност в оценките. Мисля обаче, че механизма дава възможност да се обсъжда не само борбата с корупцията, но и по-скоро а, независимостта на, на съдебната система и върховенството на закона. Ние като неправителствена организация сме заинтересовани от борбата а, срещу корупцията, от независимостта на съдебната система и уважаването на човешките права. Така че, да, ако погледнем всичко в правилния контекст и ако погледнем нюансите, ще видим, че докладите на механизма са много ценни. Румения, Румения промени процедурния си наказателно-процесуалния кодекс и наказателния кодекс но трябваше да мине определено време за адаптация на съдебната система. Не можеше да се очаква, че цялата система ще се адаптира директно за един ден към новите инструменти. Имаше решения от Върховния съд, от Конституционния съд, е, решения, които имаха нужда от законодателни изменения от парламента. Е, трябваше да има решение за това е, какви са проблемите, в новите кодекси. И това не е странно, защото при такива задълбочени реформи някои от адаптациите трябва да се случат в последствие. И това, което очакваме ние от парламента и от правителството, е именно очаква. А именно подкрепа за тези промени. Ние приветстваме съсредоточаването върху конфискацията на активи от незаконна от криминална дейност. Тук работим с партньори от Министерството на правителството. Е, имаме специална служба за конфискация. Но ние не може да преоткриваме непрекъснато колелото и всъщност тук е, в това ни помага Европейския съюз, защото той ни казва, ето, тук има модели, които вече функционират в други страни. Вие няма нужда да ги копирате, но може да ги адаптирате към спецификата на вашата страна. Предизвикателството е как да се развие механизъм, така че да се третират случаи на лошо управление, на нечестност – както и случаи на престъпление, на злонамереност. Възможно е за службата за борба с корупция, както и за други случаи, да се справят с случаи с лошо управление. Но мисля, че всички ние бихме могли да участваме в изработване на инструменти за контрол и санкции за това какво се случва в администрацията. А не става дума само за наказателни санкции и наказания. Има дисциплинарни наказания, административни наказания. Понякога ги забравяме. Ние очакваме Полицайите и, и прокурорите да се справят с всички проблеми в страната. Това не е реалистично. Аз винаги съм била питана, дали реформите са необратими. Не бива да сме наивни. Реформите с такъв, от такъв обхват, от такъв размах, реформи, които променят начина на, на, на живот, начина на правене на бизнес са много трудни. И всичко си има цената. Е, цената е важна както от страна на Европейската комисия, така и от страна на румънските и българските партньори. Като независимо наблюдател и гражданска организация, ние смятаме, че тази цена си заслужава. Ако Румъния се промени и ако Румъния може да каже, че е постигнала успехи в борбата с корупцията, то може да се каже, че това е именно резултата от помощта на Европейската комисия и на механизма за сътрудничество и проверка. Ако не сме постигнали крайния резултат, да, това е така, но въпросът е да продължим по този път, да продължим да настояваме за независимост на съдебната система, система за независимост на разследванията, разследвания, които могат да бъдат и трябва да бъдат направени при всичкото уважение на човешките права. Благодаря, госпожа Штефан. Последният оратор е Джеймс Хамилтън, независим консултант. Um, let me start by introducing myself. My name is James. Благодаря, госпожо председател. Нека да се представя. Джеймс Хамилтън, работил съм като главен прокурор в Ирландия. Много години имам доста опит от е, съдебните и прокурорските системи в е, други държави, особено по темата борба срещу корупцията. Миналия септември е, поискаха от мен да направя независима оценка. Нека да се спра малко на препоръките, които установихме за да си представите как работи самия механизъм за сътрудничество и проверка. В началото ще представя общото си впечатление от септември миналата година. Имаше много сериозен напредък в сравнение с две години по-рано. Специално в съдебната система съдиите работиха много по-организирано под динамичното ръководство на касационния съд. Председателката беше много активен човек. И всички съдии, и млади, и стари, се ангажираха сериозно с работата по отделните дела. За първи път а, а, имаше преки резултати от работата на агенцията срещу корупцията. Разследванията вече приключиха, имаше обвинения срещу а, висшестоящи служители, министри, депутати, съдии. Още няколко неща включително и проблемите. Сещам се за нещо, което чуваме постоянно от гражданското общество, а и от специалистите в съдебната система и прокуратурата. Не бива да се самозалъгваме, не бива да има самодоволство. Има сили, които са готови да се противопоставят и винаги, ако се появи политическа възможност, ще го направят. Както чихме от колегата преди малко, имаше опити за намеса в работата на прокуратурата. И ако нямаше международен контрол, тези опити може би щяха да се окажат успешни. Именно за това механизма е изключително важен. Какви са проблемите? Искам с един-два да примера да иллюстрирам, да покажа, че някои сили не желаят да се противодейства на корупцията. Големия брой политици, които са обвинени или пък осъдени един от основните проблеми, според мен, е имунитета на политиците и той трябва да бъде преразгледан и ограничен. Като започнахме работа през септември, е, е, ни казаха, че е, всички опити в парламента да се свали имунитета са били неуспешни. Това се прави с тайно гласуване, депутатите не дават обяснение, мотивации и те са готови да направят всичко възможно срещу наказателно разследване и предприемат всякакви мерки срещу прокурори, които се занимават сериозно с разследването, което показва, че много хора в политическия елит в Румъния не са готови за борба срещу корупцията. Иначе без механизма за сътрудничество и проверка ще, ще има по-лоши резултати. Добре е, е Румъния да помисли внимателно за прилагане на практика последните препоръки на Венецианската комисия за политически имунитет. Още един проблем. Пак за политиците в парламента. Има нужда да намерим средства да накараме парламента да спазва решенията на съда. Имаше решение на Върховния съд за един член на Сената, който отказва да изпълни съдебното решение, което е на уважение към върховенството на закона и отново показва откъде идват най-големите трудности. Източника е политическата класа. Другият проблем е подсъдността на, на съответни деца, лица. Едни съдилища се занимават с политиците, други с други лица. И след е, като едно виновно лице напусна парламента, на цялото на производство трябваше да започне от начало и да се прехвърли в друг съд. Това показва неуважението към съда. Няколко други проблеми. Отнетото имущество, системата трябва да се подобри. Има нужда от обучение на специалистите. Доколкото разбирам, не всички в системата познават съответните нормативи. Само 8% от решенията на съда за отнемане на имущество са изпълнени, което означава, че цялата процедура трябва да се опрости. Проблемът възниква, когато става дума за една фирма, която контролира активи или пък лицето е начало на съответно предприятие и остава като ръководител, има възможност да прехвърли своите активи на друго място. Това не бива да се допуска. Един друг проблем е нуждата да се защитава съдебната система срещу неочаквани атаки от медиите, инспирирани от политически сили. Това всъщност показва на уважение към върховенството на закона. Агенцията срещу корупцията има отговорност и за конфликта на интереси. Беше въведена нова система последващ контрол за конфликт на интереси. И този процес е, трябва да се контролира и наблюдава внимателно. Системата работи добре при сравнително простите случаи на, на конфликт на интереси. Но ми се струва, че едва ли ще може да се справи с по-сложните форми на корупция. Има нужда и този процес да се наблюдава за да се развива положително. Другото, което е проблем, е централното закупуване на стоки и услуги. Разбрахме, че е въведена нова система и там всъщност в тази агенция работят само 5-6 души. Да речем, това е агенция, която купува централно медицински доставки. И в тази сфера има нужда от политическа воля, от повече ресурси и повече е, служители. Системата с декларации за имуществото трябва да се е, подобри и да бъде насочена към е, лицата, които могат да се облагодетелстват. Разбрах, че един инспектор в системата чисто и просто продава болнични. Не е бил обхванат от системата за декларация на интереси. И в образованието има някои рискове от корупция. Системата за видеозапис при изпитите след това беше взето политическо решение камерите да се махнат. Отново пример за това как политическата система се противопоставя срещу подобни мерки. Друго един риск е И още нещо за агенцията. Тази агенция работи добре. Добре е обаче да разполага и с собствени разследващи лица. За сега те разчитат прекалено много на службите за сигурност, за да получат информация. Не защото тази информация е ненадежна, но в някои случаи Евентуално на тези системи за сигурност е, могат да действат избирателно, тъй като тези системи и служби имат е, различни цели. Ако открият, че някой извършва престъпления, е, тези служби обикновено искат да наемат лицето като информатор и не предоставят информация за престъплението. Така че не бива да разчитаме на тези служби като единствен източник за информация. Искам още веднъж да благодаря и да поздравя всички хора, които работят сериозно в Румъния за сериозната промяна. Има много сериозни успехи. Много е важно да помогнем на всички тези специалисти – това го зная от разговори с тях и затова реших да ви информирам за това. Благодаря. Сега имаме голяма, богата база за изходна точка за дискусия. Моля ви, вместете се в а, две минути. Госпожа Макова има думата като първи оратор. Благодаря ви, госпожо председател. Искам да направя един първи коментар. Да благодаря на всички, които са тук и които се изказаха в частта посветена на Румъния за впечатляващите, извънредно добрите резултати, наблюдавани в резултат на независимата дейност на нашата Национална агенция за борба с корупцията. И имаше чужди експерти, представители на гражданското общество. Е, чухте е, нашия приятел от Ирландия, когато виждам днес за пръв път. И разбира се, госпожа Катрин Дей, която е генерален секретар на Европейската комисия. Тоест, да, възможно е да се постигне резултат. И нека повторя една известна сентенция. Само нези, които пробват, успяват. Ние пробвахме заедно през 2005 година, дръзнахме и ето, стигнали сме до някакви резултати. Ще предложа следните бележки. Докато е, стигнем до състояние на необратимост на сегашното положение, имаме, ще имаме едно препятствие. Е, политическата класа. Тя не чака с кръстени ръце приключването на разследването. Политиците обаче е, имат е, и средства да пречат. Е, те могат да изменят законодателството, да вземат решение да сменят един или друг прокурор, да ограничат средствата, с които прокуратурата може да си служи, да пречат и по друг начин на разследването. За това е особено важно да се продължи съществуването на механизма до тогава, докато сме сигурни, че политическата класа вече няма възможност да прави всичко това. Прехвърлям ви, т.е. прекъсвам ви и давам думата на господин Паско за две минути. Câteva Prima... Благодаря. Аз имам много въпроси. Най-напред към госпожа Дей. Смятано от днес, когато говорим по тази тема в Комисията по бюджетен контрол – трябва ли да смятаме, че а, механизмът вече ще бъде обсъждан в ЕКОФИН, в съвета, т.е. в формацията на съвета в състав министри на финансите и на економиката, а не в състава министри на правосъдието и вътрешните работи. Следващ въпрос. Госпожа Маковей, може ли да ни каже каква е ролята на Националната прокуратура за борба с корупцията, предшественика на сегашната дирекция? И може ли да ни обясните защо правителството, в което вие бяхте, е приело е, съответните нормативни актове във вид на укази и, регла... и е, постановления, а не във вид на закони, въпреки че имахте парламентарно мнозинство. Господин Буштинаро, благодаря. Позволете ми да се изкажа на румънски. Най-напред искам да из... изкажа поздравленията си за организирането на това изслушване. По отношение на компетентността на комисията по бюджетен контрол и комисията по регионално развитие, не виждам как можем да обединим тези компетенции в настоящия случай. Второ, искам да подчертая факта, че е, двамата официални представители на Румъния имаха огромен принос. Е, Значи е, Европейският парламент е, трябва добре да познава основната статистика, е, за да не се дава простор на партизанщината, да не се тиражират разни фолклорни твърдения, да се борави с твърди факти. Сега ще задам някои въпроси. Най-напред към господин Хамилтън. Какво да вярваме? В личности или в институции? Кое е по-добре? Според мен, е, важното е да се вярва на институции, защото ако гласуваме доверие на отделни личности, можем да попаднем на е, случай като е, този с бившата директорка на дирекцията за борба с организираната престъпност, която в момента е задържана под страж. Какво смятате вие? Какъв е опитът ви? Е, вие тук е, ни съобщавате е, частична информация, непотвърдена информация. Никой в Румъния не сложил край на практиката в залите, в които се провеждат разпити, да се монтират камери. Председателката се опитва да прекъсне. Какво мислите обаче за изтеглянето от употреба на този механизъм за Румъния и България? Не смятате ли, че Румъния и България не следва да бъдат предмет на двойни стандарти? Председателката, искам да бъда стрикна. За две минути давам думата на господин Иван. Благодаря продължение на 5 години съм бил член на Комисията по бюджетен контрол и съм участвал в работата по доста доклади, включително с колеги от Олаф. И бих желал да поставя няколко въпроса, които все още не са засегнати. Много се радвам, че госпожа Дей е все още сред нас. Най-напред, този механизъм за сътрудничество и проверка. Не трябва ли преди всичко да бъде механизъм за сътрудничество и едва след това механизъм за проверка. Защото в Румъния оставаме с впечатление, че този механизъм се използва по един начин, когато на власт са едни, и съвсем по друг начин, когато на власт са други. Често пъти той се инструментализира като политически механизъм. И информацията от доклада се разгласява на пресконференциите на, се разгласяват на пресконференциите на комисията без преди това да са изпратени на правителството. Освен това, корупцията не е проблем само в Румъния, тя е проблем и в Германия, и във Франция, също така по високите етажи. Това не е проблем характерен само за България или Румъния. Значи, е, възможно е да има корупция с участието и на германски, и на италиански предприятия. Би трябвало да има механизъм за сътрудничество и проверка за всички държави членки на Европейския съюз, а не само за България и Румъния. Разбира се, такъв механизъм е необходим, но той трябва да е на европейско ниво. И още един въпрос към вас, на който знаем отговора. Смятате ли, че механизма за сътрудничество и проверка трябва да бъде обвързан с присъединяването на двете държави членки, за които говорим, към шенгенското пространство? Благодаря, господин Преда. Благодаря. Искам да благодаря на колегите за чудесните презентации. Позволете ми един коментар. Мисля, че механизмът трябва да продължи. Механизмът за сътрудничество и проверка. Зная, че това е противоречиво становище, така както го изказвам. Винаги, когато политици идват на власт, казват, че този механизъм трябва да приключи, но не. Аз мятам, че докато продължават дебатите, това означава, че механизма трябва да продължи. Когато никой вече не говори за него, то тогава той може да приключи. Тогава, значи, няма смисъл от него. А, въпрос към господин Казанчо. Той единствен каза, че съдебната реформа в Румъния е приключила. Това е противоречие а, с, на доклада от механизма. имаше качествени е, два нови проблема в доклада, а именно омбудсмана и промените в Конституцията. Вие сте представител на правителственото мнозинство в Румъния. Какво се е случило? Какво се е случило с е, конституционния дебат? Е, той се появява, вявато изчезва. Той изобщо не е прозрачен. И на следващо място омбудсмана. Министър-председателят, когато представяте днес, е, каза, че ще има омбудсман, подкрепен от е, повечето политически партии, а сега има номинация от вашата, от вашата партия, от вашата партийна фамилия. Защо е така? Госпожа Грайсле, аз имам въпрос към госпожа Дейм. Мисля, че е много важно да се запитаме какво се случва в ситуация, когато органи имат проблеми с корупция, когато Европ... се злоупотребява с европейски пари. Виждаме в много държави членки има проблеми с интереси на конфликти, когато а, хора участват в аудити и в същото време са свързани с управлението на фирмата. Може би ни трябва един закон на европейско равнище, който да регулира е, конфликта на интереси, такъв какъвто го описах. Хубаво е, че комисията винаги се задейства в, задейства в подобни ситуации. В една страна, а, съседна на Германия, комисията реагира много добре, много на време, но въпросът е не бива ли да сме проадактивни. Смятам, че наличните инструменти не са достатъчни. И сега въпрос към господин министъра. А, това, което чухме, буди загриженост. Би било хубаво, ако може да ни кажете от ваша перспектива, перспективата на правителството, какви са следващите стъпки да се справите с корупцията сред правителството. Господин Николай е следващият оратор. Благодаря. Въпрос към госпожа Дей. Румъния принадлежеше към държавите, които през 2009 година подкрепиха идеята за европейски механизъм, но Германия блокира тогава този, тази идея с аргумента, че на това противопостои договора за Европейския съюз. Имате ли намерение да въведете механизъм за борба с трансграничната престъпност и корупция. Естествено, е, България и Румъния често са предмет на такива престъпления, но в други държави членки законите са много по-пропускливи, що се отнася до този феномен. Трансгранична престъпност. И освен това, този механизъм, той вторично законодателство ли е? Той не предвижда а, санкции, наказания. А, през 2009 година отпадна действието на предпазните клаузи в договорите за България и Румъния и държавите членки. Обаче от време на време понякога обвързват ситуациите в двете страни с Шенген и това според мен не е правомерно. Последен въпрос. При човешките ресурси в съдебната система бяха ви зададени критерии, така че да има номинации, да се назначават хора, които да са компетентни и които да имат воля за промяна. Но този процес трябва да е прозрачен. Въпросът е, ще въведете ли критерии за оценка за назначаването на тези хора и критерии за, и критерии за прилагането на препоръките и механизма? Господин Маринеско, благодаря, госпожо председател. Последствията и резултатите на механизма за сътрудничество и проверка се виждат, особено, що се отнася до съдебната съде, система в България и Румъния. Когато политиците престанат да се месят в съдебната система, това ще вече постигнат положителен резултат. И на следващо място, ако кажете, нямаме нужда от този механизъм, може да се справяме а, е, не, може да се справяме сами, то това означава, че намеса отвън няма да бъде вече възможна. Тоест, би означавало, че институциите са достатъчно развити. А, така ли виждате вие нещата? Към госпожа Дейв. Румъния изпълни всички изисквания за шенгенско членство. Вече 4 години се прилагат работата с ВИС системата. И не е честно, при тази ефикасна работа, ефективна работа на страната, да не ни се разрешава все още членство в шенгенското пространство. Мисля, че би трябвало да се опитате да убедите държавите членки, че е нужно Румъния да се присъедини към Шенген. А от една страна е, се инвестира в Румъния, от друга страна е, има противоречие за членството с Румъния. Защо? Може би обичате климата в Румъния. Следващият колега, благодаря. Може би резултатът на службата за борба с корупция може да се обясни с факта, че действаше механизма за сътрудничество и проверка. Не мога да се съглася с идеята, че резултатите се дължат на хората, които работят в тези институции и на техния ангажимент. Този механизъм може би е много важен стимул за модернизиране на румънските институции. Това е така, това се отнася е, до много институции, до съдебната система, това е така, но мисля, че тези институции би трябвало да работят на същото ниво и със същата ефективност, заедно с механизма. И това, тази а, схема би трябвало да се приложи във всички държави членки. На следващо място, може би механизма за чисто развитие би трябвало да обхване всички държави членки, не само нашите две страни, защото тази ситуация Защото тази ситуация, независимост на съдебната система, корупция, тези феномени се виждат и в други страни. И е нещо много важно. Шенген бе спомена. Това е, това е много важно. Защо присъединяването на България и Румъния се свързва от някои държави членки с механизма за сътрудничество и проверка. Те използват този механизъм като, като инструмент за външна политика. Госпожа Крапини, за две минути, моля. Благодаря. Искам да благодаря на всички оратори, на представителите на, на представителката на гражданското общество, на генералния секретар и на независимия експерт. шокирана съм от това, което казахте че трябва експертна комисия за оценка на изпитите в университетите. Това нов механизъм за България и Румъния ли ще бъде? Мога ли да продължа? Е, говори се, бяха описани вече някои аспекти. Е, вие вие анализирате някои анкети, но това не е достатъчно. Сега, според мен, строгостта към България и Румъния по отношение на Шенген е прекалено голяма. Вижда се напредък в съдебната система. Тя не, този напредък не може да се отрече, независимо от каква политическа перспектива разглеждаме нещата. И това беше в крайна сметка целта – да има равнопоставеност пред закона. Но въпросът ми е нормално ли е а, да се плаща от националния бюджет много а, големи средства за съдебни оценки. И последният оратор, госпожа Ангела. Благодаря. Искам да благодаря на всички колеги, които показаха какви предимства, какъв напредък има в България и Румъния. Въпрос към госпожа Маковей. Вие казахте, че политици, които се опитват да да премахнат механизма за сътрудничество и правителство, трябва да преустановят тези опити. Вие бяхте член на правителство, което имаше много лош имидж. И то именно във връзка с механизма за сътрудничество и проверка. Тогава трябваше да кажете това, което казахте днес. Как се прилага механизма днес? Румъния и България имат нужда от него. но тези, които искат да свържат Шенген с този механизъм, на тях трябва да кажете не го правете. Виждаме какъв напредък е постигнат, но някой трябва да каже на политиците какво не бива да се прави. Вие казвате, че има напредък, а се застъпвате за продължаването на механизма. Това е противоречие, според мен. Председателката. Дебатът става много интересен. Моля ви обаче да бъдете по-конкретни и по-последователни. Госпожа да има думата като първи експерт за отговор. Different... Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да отговоря на три вида въпроси. Първо, дали механизмът ще бъде обсъден в съвета ЕКОФИН. Този механизъм е за реформа в съдебната система и борбата срещу организираната престъпност. Обикновено се обсъжда в съвета по общи въпроси защото става дума за независимата съдебна система и е, за отношенията между държавите членки. От време на време сме обсъждали такива въпроси по общ начин в е, съвета на министрите ЕКОФИН. Поради това, е, че има економически въздействия пречи на инвестициите, на общо взето на механизма за сътрудничество и проверка се обсъжда в съвета по общи въпроси. След това поставите въпроса за Шенген. Комисията не смята и не приема, че трябва да има връзка между механизма и присъединяването към Шенген. И това сме го казвали на най-високо равнище на няколко европейски съвета председателят на комисията отхвърли тази връзка. Но ние не можем да наложим своето мнение. Не можем обаче да убедим държавите членки да имат свое мнение. Имаше въпроса, защо да не въведем подобен механизъм за всички останали държави членки. Откъде се появи този механизъм? Това беше ангажимент по време на присъединяването. Държавите се съгласиха да има такъв механизъм след присъединяването за някои задачи, които не бяха завършени преди присъединяването. Дори и 8 години по-късно трябва да помним, че това беше едно условие, което беше прието от двете държави. От тогава насам се разбира колко е важно да има една добре функционираща правна система в Европейския съюз. Затова комисията в момента наблюдава по-внимателно съдебните системи в държавите членки. Има доклад срещу корупцията в целия съюз. Така че разбираме много добре, че имат такава потребност за целия Европейски съюз. Целта на механизма за сътрудничество и проверка е да се подобри системата в България, да се доведе до минималното равнище на стандарта в други държави. Вярно, че и в други държави има такива престъпления – В останалите държави все пак има функционираща съдебна система, която поема подобни случаи на корупция. И именно по тази причина искаме самата правосъдна система да е необратима по борбата срещу корупцията. И ако се стигне до този момент, комисията първо ще обяви, че механизмът е свършил своята задача. Въпросът на председателката, въпросът за корупцията с европейските средства, да. В значителна част от на европейските средства се работи с поделено управление ние много внимателно наблюдаваме този процес. Опитваме се чрез системата за одити да установим случаите на корупция. Това, което забелязваме в момента в България и в Румения, е по-голям капацитет на националната одитна система там да засече подобни случаи. Сега новите структурни фондове от 2014 година дава стимули за националните власти да предприемат такива корекции. Защото харченето на тези средства на първо място е национална отговорност. Благодаря. Госпожа Мискович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 сбор на усилията на всички, които работят там. За мен мога да кажа, че този механизъм беше изключително полезен за нашата съдебна система в Румъния. Знаем всяка година, че ще има обективна оценка както за напредъка, така и за проблемите. След 2014 година има един положителен образ за Румъния по линия на борба срещу корупцията. Румъния беше посочена като е- една, един от петте образеца за добра практика в Европейския съюз. Чрез този механизъм създаваме критична маса за промени в законодателството за отстраняване на пречките. От другата страна има оценка от страна на Европейския съюз. Да, mulțumesc. аз. Какъв au două întrebări adresate direct. Domnul Preda. Благодаря. Мисля, че имаше два въпроса към мен. Първо, въпроса за Конституцията. Аз съм представител на правителство, което, което няма парламентарно мнозинство. Всъщност, може да насочите този въпрос към парламента. И там трябва да получите отговор. Като министър на правосъдието мога да кажа, че ние можем да осигурим подкрепа за промени в Конституцията. Следващият месец ще участваме в един проект за писмен превод на румънски на всички конституции в държавите членки. И от тук трябва да направим сравнителен анализ за съответните институционални промени. Но общо взето няма да се промени рамката на действие на съдебната система. Втория въпрос от госпожа председателката не смятам, че данните, които бяха представени, са тревожни. По-скоро те са данни за напредък и за постижения в борбата срещу корупцията. Вече а, съобщих а, ангажимента на правителството да помогне финансово на съответните институции, които работят а, в тази сфера. Ще бъдат създадени около 1000 работни места. Има една национална стратегия срещу корупцията. Тя беше прията през 2012 година и е насочена към централната и местната администрация. Това е една стратегия, която също е пример за добра практика. Говорих и за механизма за превенция и проекта за закон. Този проект за закон ще бъде внесен за обществено обсъждане в най-скоро време. Така че виждате, че правим всичко възможно да отстраним корупцията в администрацията на страната. А пък за бъдещето на този механизъм мога да кажа, че Румъния трябва да изпълни ангажиментите, които е приела преди присъединяванията. Мога да цитирам председателят Юнкер и президента на Румъния, че този механизъм е реалистичен и обективен и към него трябва да се включим всички. Uh, um, Благодаря, госпожо председател, да отговоря на, на някои коментари. Дали има нужда от такъв механизъм за всички държави членки? Може би има някои предимства, но не бива да забравяте, че на има на, на механизма Греко по линия на съвета на Европа на, на взаимна оценка. Повечето държави смятат, че а, този механизъм е полезен. Аз самия съм участвал в него, както като проверяваш, така и като проверяван. Разбирам защо някои България и Румъния не са доволни за това, че има такъв механизъм само за двете държави. Може би си заслужава да създадем някаква система, в която да обменяме добър опит. Интересен въпрос. Доверие към кого? Към хората или към институциите? Нито към институциите, нито към хората никой не смята, че българите и румънците са по-корумпирани. И това не е проблема там. Институциите не можем да се доверяваме изцяло, защото понякога там се създава институционален менталитет. Най-важното е да има система и процедури. Не забравяйте идеята за разделението на властите. Тя не е абстрактна идея. Всъщност идеята е, че властта корумпира и затова трябва да бъде разделена между различни институции. Ако прочетете на, на, на федералистичните документи за създаването на, на щатите, става дума за три раз, сектора които не са разделени с стена помежду си. Има съответни контрол и баланси, съответни комитети. Един от основните механизми за контрол е комисията, в която присъстваме в момента. Тези системи са необходими, за да могат съдиите и прокурорите да са независими и да има съответни механизми да се назначават способни и честни хора, за да се деполитизират някои назначения, да не се даде възможност да се занимават с приятелски връзки и да издигат свои близки. Всичко това идва от факта, е, че не можем да вярваме нито на хората, нито на институциите. Именно за това има нужда от такива системи за проверки и взаимен контрол срещу слабостите в системите, за които говорихме. Става дума за системи, които са унаследени от предишен период. Става дума и за менталитет на приемане на някои практики, които трябва да бъдат променени. Ето това е като отговор на въпроса, който беше зададен. Благодаря. Uh, uh, uh, Нямаше преки въпроси зададени към мен, но мисля, че ценното на подобни срещи е това, че започваме да говорим помежду си, дори да сме в разногласие по някои въпроси. Най-малкото знаем кой на каква позиция е. Мисля, че механизмът за сътрудничество и проверка се оказа успех. Той помогна на страната, говоря за своята страна. И а, мисля, че а, това може да се направи чрез един външен механизъм с чуждестранно участие и натиск. Ако една страна не иска да се промени, тя няма да се промени. Промяна ще настъпи само ако вътре в страната има хора, желаещи да поемат риска от реформите. Риск съществува и реформите могат да се окажат плесница в собственото ви лице, ако не успеят. На това сме били свидетели през последните месеци. Мисля, че за Румъния беше много важно това да съществува е, външна помощ, помощ отвън. Но наивно би било да се е, разчита само на румънците да си е, решат проблемите. Ако можеха да го направят, щяха да са го направили към момента на присъединяването. Мисля, че подкрепата на румънците за работата на съдилищата и на дирекцията за борба с корупцията расте непрекъснато. И ще дойде време, когато защото е, ще можем да разчитаме само на собствените си институции и хора. Но още не сме стигнали до този момент. Не сме стигнали до него и във време на е, сътресения, във време, е, в което парламентът приема е, законопроекти, които не са били подложени на обсъждане и за които дори никой не знае, законопроекти, които се приемат през нощта, е, е редно да изразяваме съмнения и опасения. Е, длъжни сме да научаваме за такива факти, за да можем да изразяваме мнението си и да караме политиците да се поправят. Благодаря ви за това, че ме поканихте още веднъж. Благодаря. Имаше въпрос към госпожа Маковай. Имате думата за отговор. Благодаря. Искам да отговоря накратко. Първо, връзката между механизма и Шенген. Винаги съм смятала, че присъединяването на Румъния към шенгенското пространство не следва да бъде обвързана с механизма за сътрудничество и проверка. Но нека бъдем реалисти. Има държави членки, които е, са провели такава връзка, защото е, шенгенското пространство е пространство основано върху доверие. Следователно, те виждат връзка между присъединяването към е, това пространство и корупцията. Къде е проблемът обаче е, в политическата класа? Ако като член на една партия е, вие сте гласували за снемане на нечи имунитет, добре, обаче много хора не са гласували по този начин. Следователно, политическата класа е причината да не се присъединим към шенгенското пространство до днешна дата. По отношение на ролята на Националната прокуратура за борба с корупцията, предшествала дирекцията, ще ви отговоря. Ролята й беше нулева. Е, ако си спомняте добре, Това едва не ни струва присъединяването към Европейския съюз. И то все благодарение на старото е, тогавашно правителство. Винаги съм казвала, че трябва механизмът да бъде запазен. От 2007 година, каквото и да е било правителството, която и да е била управляващата политическа сила, аз съм заставала за този механизъм, защото той е полезен за Румъния, а не за политическата и класа, в тесен смисъл на думата. И в заключение искам да добавя нещо, което е валидно и за Румъния, и за България извън наказателното преследване, извън разследването, извън осъдителните а, е, присъди, е задължително, необходимо, спешно да се сложи ръка върху парите. За това аз задавам следния въпрос. Господин министър Казанчук, господин министр на България, кога ще въведете в националните законодателства на нашите страни директивата за отнемане на престъпно придобито имущество? Защото парите трябва да се върнат на хората. Това е написано там коментар от залата. Колеги, точно това искахме да избегнем. Нека се придържаме към програмата. Не да изпадаме, не да изпадаме в едностранни дискусии. Надявам се, че колегите ще могат да продължат темите и извън нашето заседание. Благодаря господин министър, господин Хемелтън, госпожо Штефен. Е, е, колеги, благодаря ви. Аз сега искам да помоля колегите от България да дойдат при мен да вземат местата си на подиума.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 Can we go ahead, please? Може ли да продължим работата? Could we, could we please go ahead? Може ли да продължим, ако обичате? Uh, Извинявам ви се, но виждам, че времето тече, затова ви моля да заемете място. Моля, заемете място. Или излезте от залата, или заемете място. Please. Our speakers Also wie erwachsene Menschen jetzt so ein Durcheinander machen können, wird mir immer rätselhaft sein, aber gut. So, wir machen weiter. И така, като големи хора, ние продължаваме с дневния ред. Приветствам съвсем сърдечно колегите от България. Госпожа Дей, за съжаление, трябваше да си тръгне по-рано. Тя ще бъде представена от господин Слит от генералния секретарят. Той също следи процеса много отблизо. Добре дошли и на вас, добре дошли на заместник министъра на правосъдието госпожа Русева. Поздравявам господин, Пал, господин Ла, Ма, Палдер. Той е консултант в България. Госпожа Златанова тя е бивша министър на правосъдието и експерт по европейски въпроси, господин Стефанов е директор на Центъра за изследване на демокрацията в България, а госпожа Тонева Методиева е експерт от Transparency International. International. Много ни е наситена програмата. Много моля да се вмествате в нея. Госпожо заместник министър, имате думата. Thank, you, Madam Chairman. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на Европейската комисия за помощта чрез механизма за сътрудничество и проверка. Подкрепата на този механизъм за по-голяма ефикасност на съдебната система, по-голяма прозрачност дават своите резултати, включително и за постигането на по-добри резултати в борбата с престъпността. Като цяло подкрепата е много положителна и е, становището на българската общественост съвпада с това на всички европейски граждани. Е, Евробарометър наскоро с едно проучване е, констатира, че е, повече от 90% от българите виждат е, е, корупцията в съдебната система и организираната престъпност като тежки проблеми за страната. Според проучването, мнозинството от българите смятат, че Европейският съюз трябва да играе роля при преодоляването на тези проблеми. Искам да се спра на актуализираната стратегия за по-нататъчната реформа на съдебната система – приета от Министерския съвет с решение от декември 2014 година и одобрена от Народното събрание с негово решение от януари 2015 година. Мнозинството в парламента беше конституционно 173 гласа. Стратегията бе разработена от 2013 година на Сетне от три правителства – и през януари 2014 бе включена в механизма за сътрудничество и проверка. Европейската комисия даде известни препоръки в тази връзка на основата на множеството препоръки в докладите по механизма през последните 4 години. The, the reform, the strategy Актуализирахме а, стратегията за реформа, включително и в съответствие с препоръките на съвета на Европа. Приведохме в съответствие с последните решения на Европейския съд по правата на човека също така. Искам да кажа, е, че е, новата стратегия има 7 годишен хоризонт и цели постигането и гарантирането на ефективна независимост на съдилищата и на съдебната власт като цяло. Тя трябва да допринесе за добро управление и високо ефективно функциониране на съдебните органи. За мотивация и е, социална отговорност на съдиите, прокурорите и следователите. Е, стремим се към ефективна съвременна наказателна политика. Искаме е, да има пълноценни права на участие в справедлив процес за всеки гражданин. Актуализираната стратегия използва и средства на стойност 30 милиона евро за повишаване на качеството, независимостта и безпристрастността на съдебната система. Следователно, мерките в актуализираната стратегия са много силно скрепени с необходимите им финансови средства. Според програмата ще се е, финансират следните инструменти. Електронно правосъдие, нарастваща прозрачност на съдебната система, ускоряване на съдебното производство, процесуална и организационна реформа, е, подобряване на достъпа до правосъдие, обучение на магистрати. След доклада по механизма през януари тази година, правителството прие план за действие за 2015 година. Той бе прият на 11 март тази година и в него са отразени всички препоръки от последния доклад като са съобразени мерките от е, стратегията за реформа на съдебната власт. Виждам, че времето ми изтича, съжалявам. Някои от основните мерки е, по е, реформата на съдебната система са свързани с препоръките в доклада, както казах, борба с корупцията и организираната престъпност. По отношение на независимостта, отговорността и интегритета на съдебната власт, е, полагат се усилия да се преодолеят институционните причини за оказване на неправомерно влияние. Министърът на правосъдието, например, е, не отдавна е, използва възможността да поиска дисциплинарно наказание за магистрати, които е, нарушават е, своите задължения. Новия председател на Върховния касационен съд също използва възможността за дисциплинарни производства срещу съдии. Реорганизирането на Висшия съдебен съвет в момента се обсъжда. Целта е ВСС да бъде така преструктуриран, че неговите решения за кариерното издигане и развитието на съдиите да бъдат вземани от група с мнозинство представени съдии, докато тези решения, които се отнасят до прокурорите и следователите, да се вземат преимуществено от прокурори и следователи. Бихме искали да се е, произвеждат и избори е, за представителите на е, съдебните съсловия в Висшия съдебен съвет. В момента се обсъжда за изменения в закона за съдебната власт относно състава на ВСС, въвеждането на проверки за интегритет, е, промени в конкурсите и е, в процедурите за назначаване и издигане на магистрати, строги правила за командироването на съдии, както и за дисциплинарните производства срещу тях. Е, фокусът на тези промени е да се разшири възможността за самоуправление на съдиите и да се намалят възможностите за административен натиск върху независимия български съд. Друга наша цел е да се укрепи ролята на инспектората към ВСС. На 2 април бе извършен избор на главен инспектор към ВСС и ние смятаме, че това е много важна стъпка. Що се отнася до реформата на самата съдебна система, в момента извършваме оценка на концепцията за наказателна политика – на тази основа искаме да разработим нова концепция. Искаме с административни наказания да бъдат заменени някои наказателно-правни санкции, за да може да станат по-гъвкави наказанията и преследването на голяма част от нарушенията. През е, последните две години ВСС работи непрекъснато върху натовареността на е, магистратите. Е, ВСС взе решение за затваряне на един съд. Ефектът от решенията до тук ще бъде оценен и ще се предприемат последващи мерки за промяна на, така да се каже, съдебната карта на Република България, така че дейността на съдилищата да стане по-ефективна. Концепцията е, ще бъде приключена и ще бъде представена за обсъждане в ВСС през март. Е, бе представена и за обсъждане през март тази година. Бе направена пътна карта. По-голямата от мерките бяха финансирани от е, програмата за добро управление. Измененията в НПК и е, административно-процесуалния кодекс, както и в ГПК, са в процес на изготвяне. Трябва да се въведе на практика понятието електронно правосъдие. Проектите на нормативни актове ще бъдат обнародвани и подложени на обществено обсъждане в края на месеца. Human rights, restorative justice. Стремим се към е, ефективна съдебна защита на правата, е, защита на правата на малолетните и непълнолетните нарушители и други. По отношение на корупцията, на 8 април 2015 година бе прията програма на правителството в тази връзка. Създадено е единно звено за оценка на действията и имуществото на лица, заемащи високи политически длъжности. Стремежът е борба с корупцията по високите етажи, борба с корупцията по време на изборите, превенция и е, борба с корупцията в съдебните органи и МВР, е, също така е, борба с дребната корупция, създаване на обществена осведоменост. Процесът за създаване на специализирана прокуратура в тази връзка ще бъде укрепен. Ние ще следим специално дейността на прокурорите по борба с корупцията, включително в сложни економически престъпления. Тук е, се нуждаем от е, помощ от страна на Европейската комисия. Такава бе поискана от е, главния прокурор. Звеното ще бъде сформирано съвместно от МВР, Върховна касационна прокуратура и други компетентни органи по съгласие между тях. Е, също така е, службите за сигурността е, работят в съзвучие с останалите органи за установяване и контролиране на интегритета на магистратите. Тъй като времето ми изтича, ще кажа, че ние се стремим към добро сътрудничество с Министерство на вътрешните работи. Имаме нов министър на вътрешните работи, госпожа Бачварова, която е силен е, политически лидер, има големи амбиции за реформа в нейния сектор. Трябва да се отстранят недостатъците в разследването, които имат системен характер. Това е изрично е, е, закрепено в мотивите на решението на Европейския съд по правата на човека по делото СЗ срещу България, решено през март 2015 година. Прокуратурата трябва да стане по-ефективна. Стремим се към ефективности на съдилището, както и на специализираната прокуратура. Благодаря за вашето внимание. Очаквам въпросите. Благодаря. Ясно е, че беше бързо, но така е. Господин Палмер има думата. Благодаря. Аз вече 20 години се занимавам с ситуацията в България. Хората са гладни за справедливост, така каза президентът Плевнелиев. Това е съвсем точно. И още по-точно описва ситуацията последния доклад за напредъка на България. Имаше различни доклади по напредъка на България. Има четири до момента. И те е, повече или по-малко са потъвали в е, политическия живот. Но сега има стратегия, петата стратегия за реформа в съдебната система и шансовете са добри тя да се при, е, приложи. Защо? Защото за първи път с мнозинство, с единство се приема такава стратегия от Народното събрание. Освен това, тя е на, а, на първо място в дневния ред. Тоест, нито една партия не може да не я подкрепи. Без съдебна система няма, няма сигурност, няма доверие, без доверие няма инвестиции, без инвестиции няма растеж, а без растеж няма е, пенси, пенсионна сигурност, а това означава е, хората да напускат страната и страната да се обезкърви. Българското общество, което е много търпеливо всъщност, иска сега е, политиката да, политиците да предприемат нещо против лошия имидж на е, съдебната система. И българската преса отразява това настроение, така че политиката, политиците трябва да се вземат с задачата си. На следващо място. Политическата стабилност в България трябва да бъде гаранция за това, политиците и политиката да имат търпението да, се, да приключат реформата, която ве, в съдебната система, която вече трае 7 години. Така че един мандат от 3 години би трябвало да е достатъчен. Не бива да се рискува с нови избори. Е, затова смятам, че политиците в момента са стабилни, но има рискове, защото е, сме реали... реалистични. Е, тази реформа е една средносрочна инициатива. Нещата трябва да се случат днес, за да може утре или други ден да има успех. А хората са нетърпеливи. Когато хората не виждат непосредствени успехи, те губят вяра. И е, задачата на министър на правосъдието е именно да се справи с тази ситуация. На второ място – риск е политическият елит или поне част от политическия е, елит, защото принцип на тези хора е, ако не искам нещо да се случи, просто гласувам против него. Казвам, че искам реформа, но гласувам против нея. Това не се отнася до партията на министра на правосъдието, но други партии се държат по този начин. А, чуват се гла, гласове, които казват, че всичко това не е толкова важно. А, говори се за конституционни резерви. Това се случваше и с други реформи преди. А, в, преди тези реформи бяха отхвърлени от Конституционния съд, но в същото време е, тези сили, които блокират процеса, са, познати познати. Познати са политическите интереси, които не искат реформа на съдебната система, защото се страхуват за властта си, за своето влияние. През 2012 година имаше реформа за конфискация на на авуари от е, криминална дейност, от престъпна дейност – а, тя не можа да просъществува, не бе подкрепена. А, това са рискове, както споменах, но въпреки това смятам, че съдебната реформа е на добър път. Много важно нещо се случи, а именно разделянето на компетенцията на, между Висшия съдебен съвет е, и Съдебния съвет за адвокатите. Мисля, че това разделение е добро е, генералният прокурор подкрепя това разделение. Той е всъщност която още през 2014 година реагира с един план за действие за 18 месеца напред, който започна да се при, прилага е, много последователно. Излезе, без, излез, бе изготвен доклад, който обаче, за съжаление, не достигна парламента. На следващо място ще се спре на корупцията и организираната престъпност. Докладът на механизма за сътрудничество и проверка казва, че това са много сериозни теми, които обаче не са заслужили достатъчно внимание. Това според мен е така, но трябва да се направи определено уточнение. Може да се каже, че корупцията от обществото вече не се приема като естествена. Трябва да се види, че организираната престъпност след промените, след, след демократичните промени в а, България, след а, феномените Илия Павлов и Мултигруп, може да се каже, че след тези феномени гражданското общество, нещата се случват по-цивилизирани, хората не стрелят един срещу друг. Въпреки това, около 200 дела остават неразкрити и нетретирани. Тоест, това значи, че структурите на организираната престъпност са потънали, те стават все по-невидими и е, се занимават с корупция и пране на пари. От то някъде, значи, има напредък. От друга страна, обаче, има много какво да се направи. Положително е това, което се случва при граничната полиция, в митниците и при разследващите органи на полицията. Те имат критерии при назначението, те имат критерии за добросъвестност, за проверка на добросъвестността на служителите си и контролират авуарите, с които разполагат със служителите, с цел да предотвратят по-нататъчни рискове. рискове. Сега съдилищата. Там ситуацията е много сложна. А, има международни експерти, които още през 2001 година предложиха а, създаването на екипи между прокурори и полицаи които екипи да се занимават с много специални случаи на обвинение на магистрати. Но нищо не се случи, докато е, определени средства от Европейския съвет под е, програмата САПАРТ не бяха спрени. Наложи се отделяне и физическо отделяне на екипа, от тогава започнаха осъдителни присъди и обвинения. Нещата бяха в много малък мащаб, но все пак нещо се случваше. Защо нямаше по-добри резултати? Има различни причини, които и все още съществуват. Една от причината. Това е, е концепцията, по която стават разследванията. А нямаше такава концепция до 2012 година всъщност. А, през 2012 година генералният прокурор излезе с указания, които започнаха да се прилагат. На следващо място закон за конфискация на имущество престъпна дейност нямаше до 2012 година. Имаше, след това се появи такъв, но той беше много обеззабен. прагът от а, е, около над 1000 евро а, е, се смяташе за по-голям. Е, за сравнение само прагът в Великобритания е от 10 000 евро нагоре. На следващо място. Като червена нишка може да проследим инспекторати, комисии, които се занимават с борбата срещу корупцията, но всички страдаха от едно и също нещо, а именно е, липса на ефективна работа, липса на прилагане на мерките. Имаше много институции, пейзажът беше изключително разпокъсан, нямаше обмен на данни. В областта на организираната престъпност – Ситуацията беше такава, че повечето мерки, повечето разследвания се случваха прекалено късно или изобщо не се случваха. С акцента падаше върху а, убийствата, така че много от хората, които бяха замесени, които дърпаха конците, не бяха изобщо идентифицирани. Имаше специализирани съдилища за борба с корупцията. Те работят добре. Нещата стават обаче много бавно. Това са ясно е сложни неща. Понякога има и, и международен елемент при тези дела. Ясно е, че резултати тук не могат да се очакват бързо, но през 2013 година отделът организирана престъпност а, бе преместен. Това накърни доверието от страна на международната общност. А, новото правителство а, поправи ситуацията. Като обобщение мога да кажа, аз имам впечатлението, че хората, които вземат решение, знаят за какво става дума. А, има воля за борба с а, корупцията и с организираната престъпност. Създава се климат за промяна на общата нагласа. Генералният прокурор върви в правилната посока, затова смятам, че може да разчитаме на положителни перспективи в бъдещето. Благодаря. Благодаря. А сега продължаваме с госпожа Златанова. Имате думата 10 минути. Благодаря, госпожо Гресле. Колеги, депутати, Uh, we have the CBM and we have uh, some... От 8 години съществува механизма за сътрудничество и оценка и общо взето сме получили някъде около 14 доклада. Нека да се върнем малко назад във времето. За да можем да сравним момента сега с положението преди 10 години. Аз използвам един времеви интервал от около 10 години. Спомням си 2003 година. И един от консултантите, който работил там толкова отдавна, обяви сериозни напред, сериозния напредък в прокуратурата. Сега имаме съгласие на всички политически партии. По-късно, след 2003 година, приключихме последната глава и минахме към договора за присъединяване. Хубавото е, че е, всяка следваща стратегия за съдебната система е продължение на предишната, дори и да не бъде реализирана изцяло. Това въжи и за сега действащата система и стратегия. От 2003 година насам е постигнато много. Не съм съгласна с хората, които твърдят, е, че механизмът не доведе до резултати. Напротив, в сравнение с другите механизми за мониторинг, е, като този на Съвета на Европа или пък новите инструменти на комисията, доклада срещу корупцията и индекса срещу корупция, е, механизмът за сътрудничество и проверка е най-ценният инструмент, въпреки че няма правно задължаващи последствия политическият ефект върху двете държави е изключително важен, защото оценката се прави от комисията и е безпристрастна. Какво е постигнато? Става дума за три поколения реформи, повечето от които са реализирани на практика. Минахме през три на процесуални кодекса което ускори процеса доста бързо, което също времено е голямо постижение за населението, което очаква правосъдие в разумен срок. Въведена беше изцяло нова институционална рамка за отнемане, конфискуване на престъпното имущество. В този момент, който беше прията, тя беше много напреднала. Използвахме опита на Ирландия и Великобритания. Преди няколко години имаше специално разследване срещу на организираната престъпност. Създадена беше специална структура на така наречения Боркор, Най-трудното е промяната в менталитета на политиците и тяхното отношение към съдебната система. В началото на 2000-та година беше възможно заместник-председател на управляваща парламентарна група да бъде да, се, да стане по-късно председател на съд и той след това стана омбудсман и е много уважавано лице. Днес това не е възможно. Изборът се базира на професионализма. Без да се вземат предвид политически отношения. Нещо друго, което е важно, е, че професионалната организация на магистратите започна да играе много важна роля в решенията, които се вземат относно съдебната си система. И тяхното мнение не може да бъде пренебрегнато. като такава организация тя не винаги е с едно и също мнение, но участва много активно в вземането на решения. Какво друго мога да добавя? Същевременно Европейския съюз се промени от 2007 година насам. Имаше доста сериозни нарушения на правовата държава в други държави членки. Промените са доста динамични и трябва да свикнем с, с, с тях Общо взето по изпълнение на препоръките за целият период на механизма направих някои изчисления. Средно за реализация на препоръките е нужно някъде около година и половина. Колегите ми от неправителствения сектор може би са на друго мнение. Ще попитате защо има нужда от толкова много време. Причините са две. Едната е обективна. Много често има нужда от законодателни промени за чувствителни сектори. И за това е нужно време. Вие знаете като депутати, че промяната в законодателството изисква време. В някои случаи Забавянето идва от това, че няма а, обществен дебат за, за това какво означава една или друга препоръка. Обикновено тези въпроси се обсъждат около една седмица след появата на съответния доклад за годината. Много често тези препоръки се политизират от отделните политически партии в страната, което също води до забавяне в напредъка. Аз казвам това като на политическа сила, която беше на власт до преди няколко месеца. Третият ми коментар, според мен, на двете най-важни препоръки през 2015 година са следните. Първото не е препоръка, а по-скоро онова, което комисията нарече коментар или констатации. Казва се в доклада, че има нужда от промяна в политическата култура, за да станат тези теми в центъра на вниманието. Трябва да се изгради консенсус, като това се определя като политически приоритет. Да, много хубаво, че парламентът вече прие стратегията за съдебната система. Ще се радвам, ако докажете, че греша, но не мога да твърдя, че имаме консенсус за политическата стратегия. Има консенсус за начина по който да се променят някои неща. неща. Политическия консенсус обаче като цяло не е на лице. Само преди една седмица имаше доказателство за това две партии от управляващата коалиция внесоха много подробни промени в закона за съдебната власт, които са много различни от това, което ще внесе правителството. Така че вътре в коалицията няма консенсус. А какво да кажа за опозицията? Преди внасянето на този законопроект е добре правителството да се консултира с политическите сили и да потърси консенсус, защото в противен случай реформата няма да бъде устойчива. Всяко следващо правителство ще направи нови промени и ще предложи нов закон а реформата може да е устойчива, ако има достатъчно критична маса за консенсус. А без такъв консенсус няма да има напредък. Благодаря. Благодаря. Виждаме, знаем за какво говорите. Познаваме диахроните. Господин Стефанов. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа. Аз съм дал писмен материал, така че ще се огранича до това, кои според нас са въпросите, които се нуждаят от отговор. Да се разпрострели механизмът към други присъединяващи се страни? Трябва ли да се обвърже въпросът за механизма с други въпроси, например Шенген? и а, е, какво е отражението в България и Румъния на изразходваните средства. Ще направя само 30-секунден е, обзор на ролята ми тук и на това, което прави организацията, която представлявам през последните 20 години. ЦИТ работи от 1997 година върху борбата с корупцията. Е, това беше един самостоятелен, кръстоносен поход е, без никакви данни. Но е, след това се активираха няколко механизма на Европейската комисия, глави 23 и 24 при предприсъединителните преговори, след това механизма за сътрудничество и проверка и сега последният механизъм докладите. Ние имахме и инициатива за интегритет в, Южно, в Южна и Източна Европа, което обхвана Харватия и България. Там също е предприета дейност от нашия център. Много се радваме, че участваме в проекта за проучване на борбата с корупцията, най-големия в Европа. Също така Току-що приключихме работа по изследване, е, посветено на въпроса как корупцията се отразява върху изразходването на европейски, на европейски средства. И от тук ще постъпят е, нови статистически данни. Е, сега искам да направя няколко констатации. Първо, механизма за сътрудничество и проверка като цяло е много добър механизъм. Той е третия стълб в един триъгълник е, е, външен приятел, реформа и гражданско общество в България. Гражданско общество в България съществува вече от години. Вторият въпрос е този за времето, за графика. Госпожа е, Маковей може да потвърди, че българите са много нетърпеливи да видят резултати. Ако тя се кандидатира за министър на правосъдието на България, е, сигурно ще бъде избрана. Е, всъщност, е, борбата с корупцията отнема много повече време от 8-те, 10-те, 15-те или 20-те години, които отделяме за това в България или в Юго-Источна Европа. Погледнете Съединените щати или Южна Корея, или дори опита друга да е в Южна Европа. Е, ще видите, че наистина процесът на борбата с корупцията е доста дълъг. Сега, коментирайки резултатите за България, е, меко казано те са смесени. Механизмът помогна на българските органи да постигнат е, успех в създаването на някои официални институции, в приемането на някои актове. Също така механизмът допринесе за някои промени за които ние сме се застъпвали в миналото и за някои констатации, зад които ние сме заставали. Всъщност, реперите не са същински репери. България никога не е била сред първите три страни, където има виктимизация от корупция, съгласно проучванията на Евробарометър. Ако сравним България с Западните Балкани и Румъния, към момента на присъединяване на Харватия, България имаше аналогични нива на корупция при своето присъединяване. Но Основното е как се формират институциите, какво постигат и защо българите все още преимуществено смятат, че само Европейската комисия защитава техните права е, и че се справя с тази защита Европейската комисия е по-добре, отколкото собственото им правителство. Защо смятате, че има липса на политическа воля или на трайна политическа воля е, да се е, раздаде правосъдие, особено когато става дума за корупция по високите етажи? Какво може да се направи за преодоляване на тези нагласи? Мисля, че ако погледнете функционирането на механизма и неговите резултати, е, трудно е да е, се е, каже, че ще има добри резултати, ако този механизъм се обвърже с други теми, например Шенген. Такова обвързване е извършвано, когато през 2008 година бяха замразени средствата от европейските фондове за България. Това замразяване се отрази по-добре върху управлението на европейски средства в България, отколкото върху борбата с корупция. Ако погледнете нивото на управление на средства от Европейския съюз и гаранциите, които бяха въведени в последствие, резултатите са много по-впечатляващи, отколкото резултатите в борбата с корупцията. И тук искам да цитирам някои цифри, които все още не са оповестени официално. Рисковете от корупция или така наречените червени сигнали и в България, и в Румъния сега са много по-низки по отношение на обществените поръчки, включително обществените поръчки за инфраструктура, отколкото са рисковете при използването на средства от националния бюджет. Когато е, мислим за обвързването на механизма с други теми, трябва много да внимаваме, тъй като е, тук има един много важен политически компонент. Извън е, цифрите обаче и обективния списък на е, похвални мерки, които предлага комисията, се налива масло и в мелницата на онези, които се борят против Европейския съюз. Често пъти хората не без основание смятат, че България е третирана като член на Европейския съюз втора ръка. И има държави членки, които е, някакси е, са надскочили тези обективни констатации на Европейската комисия е, с неадекватни мерки. Е, този механизъм е много е, сложен, е, механизъм на политически обективни показатели, е, разработени от Европейската комисия. Е, има своите недостатъци, но няма друг начин да се стимулират усилията за резултат на реформа. Какво бихме препоръчали с оглед на механизма от тук нататък? Трябва ли той да бъде въведен за другите страни кандидатки? Ако е, погледнете е, състоянието на преговорите по глави 23 и 24 и е, сравните това с преговорите по съответните глави за България и Румъния, ще видите, че има един много по-детайлизиран, много по- развит механизъм, подобен на механизма за сътрудничество и проверка, заедно с политически компонент, което е важно допълнение. Когато се присъедини Харватия, тя бе третирана много по-стриктно, отколкото България и Румъния при тяхното присъединяване. Говоря за сферата правосъдие и вътрешни работи. Бих казал обаче, че има и възможност е, механизмът да бъде е, интегриран в този нов инструмент е, доклад за борба с корупцията, който се отнася за всички държави членки на Европейския съюз. И така ще бъде създаден този политически импулс, от който се нуждае Европейската комисия за проследяване на ситуацията с корупцията във всички държави членки. Доколкото разбирам от първите 8 държави членки, които участваха в подобна инициатива, те не са много доволни от констатациите и искат преди обнародването на този доклад да се запознаят с тези констатации и да реагират. Второ, по отношение на реперите, е, може да се мисли е, за репери, е, върху които да се опира механизмът и в бъдеще. И също така смятам, че трябва да се използват много повече тояги, отколкото моркови по отношение на финансирането както на ниво Генерална дирекция правосъдие, така и на ниво Генерална дирекция научни изследвания, а и в други генерални дирекции, защото има а, необходимост от строго проследяване на финансирането. Сега, по отношение на Западните Балкани и сравнението им с България и Румъния в момента, трябва да се каже, че макар ние да имаме силно критично отношение към постигнатия напредък, резултатите са осезаеми. Благодаря ви. Благодаря. А сега госпожа Тонева благодаря, госпожо председател. Аз искам да започна с факта, че в момента Европейския съюз е изправен пред глобални предизвикателства. Има сиви зони, където върховенството на закона не функционира, където представителната демокрация е прекалено формална. Е, ние Знаем, е, че на места е, пазарната економика е заместена от олигархични структури. Аз съм скептична. Е, когато погледна международната статистика, вижда се, че няма непременно напредък в ситуацията в България през последните 8 години. През периода 2007 2014 година сивата, процент, сивата економика е на 30% стабилна в България. България. Няма економи, економическа свобода, има по-скоро економическа зависимост. 37% от българите смятат, че е, според Евробарометър смятат, че корупцията и организираната престъпност са основни проблеми в България. Според статистиките, а България е една от най-корумпираните страни в Европейския съюз. Така че през последните години виждаме една двупосочна, многопосочна, нееднозначна е, история. Няма непременно напредък. Защо нещата са такива, каквито са? Какво е обяснението? Нека кажа, че е, добавената стойност на Европейския съюз е огромна и е двигател за реформи в България. Аз съм убедена, че е, механизмът за сътрудничество и проверка можеше да работи по-добре и е инструмент за постигане на тези цели но също така има недостатъци в механизма и е, недостатъци по отношение на и институциите и на политическото нежелание да се проведат реформи в България. Мисля, че този инструмент може да се преосмисли и преструктурира, за да се постигнат по-добри резултати. Най-напред, според мен, Имаме проблем с върховенството на закона в България. Това е системен проблем и той е много сложен. Има нужда от адекватна методология за справяне с проблема. Нивото на сложност до някъде е недооценена от самия механизъм. Историческите културните и политическите корени на корупцията в България трябва да са идентифицирани и трябва да попаднат в обхвата на анализ на механизма. Също така смятам, че трябва да оценим връзката между три феномена, които по принцип изглеждат отделни криминалните действия, политическата опозиция и сивата економика. Мисля, че връзката между тези три компонента в България е много важна, за да може да разберем естеството на предизвикателството, пред което сме изправени. Естествено, въвеждането на процедури на, на, за плуралистично общество не променят автоматично естеството на политическите власти в посткомунистическите страни. Напротив, политическата невъзможност на, на политическите партии да представляват гражданите ги карат да злоупотребяват с разпределението на средствата. Е, резултат са непрозрачност, клиентелизъм, и неразумни ялови економически политики. Това са проблеми, които трябва да се третират както от е, европейските институции, така и от българските правителства. На следващо място мисля, че трябва да се справим с е, езика на политическата коректност и дипломацията от страна на европейските институции, защото този език не, позволяват, не ни позволява да видим проблема с корупцията и върховенството на закона в България. От друга страна, механизмът може да се превърне в политически инструмент, който, което не е в интерес на европейските граждани. На трето място трябва да сме много внимателни когато разглеждаме препоръките в доклада на механизма за сътрудничество и проверка. Те не са много последователни е, през годините. Опасно е, е понякога локални е, местни институции прилагат определени препоръки и реформи, но е, резултати не се постигат. Не се постига резултата на фундаменталната реформа, който е именно върховенство на закона. Така че ин, е, инициативи, стратегии, това е всичко добре, но е, статуквото си остава. И на последно място, ефективно, ефикасността на, на механизма като инструмент. Мисля, че адресата на инструмента не бива да е политическия елит, адресата е българското гражданско общество, българските граждани, защото задачата за осъществяване на върховенството на закона е систематичен, е задача, която изисква систем, систематичен подход, изисква отговорност от всички национални заинтересовани страни, институции и най-вече представители на гражданското общество. Е, едва през 2012 година бе направена тази специфична препоръка в доклада а именно, че гражданското общество има място като заинтересована страна в механизма, ако механизма трябва да бъде наистина ефикасен. Бих казала, че както аналитичния аспект, така и процедуралния аспект на приложението на механизма до някъде са подценявали, подценявали е, волята за, при, за, за реформи. Ясно е, че много мерки са приети е, и приложени. Повечето от мерки, поради условията след присъединяваните, и е, повечето от тях поради натиска от европейските институции, но за съжаление те не са постигнали исканите резултати, не са постигнали механизми, които изграждат ефективни институции и ефективно функциониращо върховенство на закона. Има а, е, тенденция към връщане назад, към политически хулиганизъм, хули, към политическо хулиганство. Аз бих се застъпила за альтернативен подход, който да отрази принципа за взаимната отговорност и партньорство, както на европейско, така и на национално равнище. А това изисква един широк европейски дебат, а може би и академичен дебат за същността, за дизайна, на това как да се постигне върховенството на закона. Основните стълбове на един такъв подход биха могли да бъдат взаимна отговорност, висококачествени знания, компетентност, разбиране на феномена политическа корупция и избягване на езика на политическата коректност. И не на последно място отговорност от страна на обществото и ангажимент от страна на обществото. Благодаря. Благодаря. Господин Пирински има думата. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги, които направиха изложения по въпроса днес. Според мен е важно обективно да оценим и то коректно за какъв проблем става дума, като използваме термина корупция. В доклада срещу корупцията от 2014 година е записано, че 76% смятат, че всички европейци смятат, че корупцията е широко разпространена в техните държави. Процента за България е 84, за Румъния този процент е 93. Има държави основателки, където процента е някъде близо до 100%. Има и други държави, които са по-нагоре от е, България и Румъния. Така че, според мен, е, посочването на България и Румъния като два специални случая, на които се нуждаят от специални инструменти, е грешен път е, за действие по-нататък. Поради всичко, което чухме до сега, се вижда, че това води до засилена политическа конфронтация, което е точно обратното на нещо, което каза госпожа Златанова и последната ораторка, че това, което е необходимо е консенсус за или партньорство, широк консенсус, който да се базира на очакванията на гражданите за върховенството на закона и отпадат политическите боричкания и борби за и против и всъщност упражнява натиск върху онези, които се опитват да саботират една или друга мярка. В това отношение, каквато и да е била ролята на механизма до сега, трябва все пак да признаем, както каза и госпожа Дей и други колеги, че доста неща са еволюирали и са се променили. И в доклада срещу корупцията, и в процедурите, предвидени там, така и в конкретните механизми за отделни държави, въведени през последните три години от 2012 до 2014 година има цяла серия от препоръки към държави членки. 6 държави 2012, 12 държави през 2014 за недостатъци в съдебната система там. Значи от тези 12 България и Румъния са само две. изнасянето на проблема за върховенството на закона в друга сфера, извън на специалния случай за България и Румъния и въвеждането му в подхода партньорство на комисията и на съвета е нещо, което е посочено в доклада срещу корупцията. Всъщност това е въпрос на добра практика – така, според мен, стигаме до един ефективен подход в е, борбата срещу двата проблема, които са на лице и са причина за притеснения. От гледна точка на големите перспективи за двете държави, развитието на, на бизнеса и така нататък. Това са неща, срещу които не може да се каже нищо против. Искам да коментирам нещо, което каза госпожа Дей. Откъде идват, откъде се решават тези въпроси? В съвета по общи въпроси. Вземете България. България всъщност се държи много добре по отношение на бюджетния баланс, публичния дълг и стабилността на цените. Така че тъй като по този въпрос от 1996 година при нас е въведен валутен съвет борт с сериозни ограничения, които се отразяват върху заплатите в страната. И това всъщност е благоприятно среда за корупция. Така че трябва да има баланс между въвеждането на ограничения и след това последиците за социалната тъкан. Накрая, онова, което каза госпожа Дей, че това е част от споразумението за присъединяване е гениално. Ако е така, няма, няма база за продължаване на действието на този механизъм и е добре да се насочим към другите действащи механизми, които визират проблеми не само в България и Румъния. И съвсем е ясно, че няма защо да обвързваме този проблем с Шенген. И комисията трябва ясно да посочи кои държави пречат за това. Извинявайте, не казах. Е, две минути. През февруари 2014 година Европейската комисия представи първия по си доклад за състоянието на борбата с корупцията в Европейския съюз, а през март 2014 година предложение за общо европейски механизъм за върховенството на закона. Тези две инициативи на предишната комисия имаха за цел да покажат, че е неприемливо която и да е държава членка на Европейския съюз, системно да руши целостта, стабилността и функционирането на институциите и имаха за цел да избегнат двойните стандарти, прилагани върху някои страни, като България, по отношение на борбата с организираната престъпност и корупцията. На 16 декември 2014 г. съветът взе решение предложеният механизъм за върховенство на закона да бъде заменен от диалог, осъществяван веднъж годишно и основаващ се на принципа на обективността, недискриминацията и равното третиране на всички държави членки. Този диалог е предвиден да е надпартиен, основан на доказателства, но и да уважава националните идентичности на държавите членки. В този контекст бих искал да попитам представителите на Генералния секретариат създаването на диалога ще доведе ли до премахване на механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния? ще продължи ли също новата комисия да публикува доклади за състоянието на борбата с корупцията в европейския съюз което би показало цялостната картинка в съюза избягвайки фокуса върху определени държави? защото на гражданите на България и Румъния трябва да се даде ясен сигнал, че няма двойствено отношение спрямо тези страни, защото Шенген е лош пример за това. Благодаря ви. Novakov, bitte. Thank you very much, Chair. In the sake of the specific topic, let me continue in Bulgarian. Благодаря заради темата. Ще продължа на български. Споменахме механизма за сътрудничество и проверка заедно с присъединяването към Шенген, така и с управлението на евросредства, съм длъжен да кажа следното. Понеже преди да бъда проевропеец, преди да бъда горд българин, аз обичам да съм обективен. Не можем да обвързваме механизма за сътрудничество и проверка нито с присъединяването към Шенген, нито с управлението на евросредства по дълъг списък от причини. Първата е, че няма правно основание за това. България има под 2% ниво на грешка, що се отнася до управлението на евросредства за регионално развитие. За сравнение този процент на европейско равнище е почти в своя доклад Европейската сметна палата казва, че едва 1,3% от европейските средства в България са изложени на риск. За сравнение този процент на европейско ниво е 2,8%. Да не говорим, че в някои държави членки то е над 10%. България освоява почти 70% от определените и евросредства. Това я нарежда в топ 10 на всички, от всички държави членки. Това разбира се ясно показва, че националните системи за контрол и проверка сработват, а ефективността на борбата с злоупотребите в сектора се подобрява постоянно. Това го казвам, за да знаем каква е другата страна на монетата, колеги. Благодаря ви. Колеги Али, пите. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, колегата Али. Да благодаря за панелистите сложените коментари, но ми се струва, че а, вашите презентации трябваше да бъдат точно в тая насока, за това, за което говори и колегата Новаков. Може би ще се запитате защо. Защото в крайна сметка тази комисия, в която днес присъстваме и се извършва изслушването, нейната основна функция и компетенции са точно в тая насока и аз недоумявам какво слушахме днес през цялото време. Разбира се, че това е във връзка с целият механизъм за сътрудничество и контрол, но пак казвам, ако имаме проблем в тази насока, във връзка с процента грешки за устояване на евросредствата, мисля, че България наистина се нарежда на едно от челните редици. И ми се струва, че тона, с който се говори и се подхожда по принцип спрямо политическите класа, изобщо, независимо в коя да е държава, мисля, че не е добър тон за самата демокрация като такава. Защото ми се струва, че трябва да обърнем и много сериозно внимание и на това, че в условията на демокрация министрите не се назначават пряко от кой да е друг, от избрани правителства, от избрани парламенти, от политически мнозинства и мисля, че всеки един тук присъстващ е плод на този вод на всеки един европейски данъкоплатец. И в тая връзка ми се струва, че трябва да се подхожда с малко по-голямо уважение към представителите на европейските данокоплаци. Защото по този начин, говорейки априори, едва ли не, да обявим всеки един политик за криминален престъпник, моите извинения. Няма как да го възприемем този подход. Ако има, ако има грешки, добре е да бъдат споменати. Но и в тая връзка това, което искам да кажа, аз благодаря и на госпожа Зинаида Златанова за това, че направи тази ретроспекция за този 10-годишен период, за да може наистина да се види по какъв начин е претърпяла цялата система на реформи в съответната сфера. Благодаря. Аз не искам да навлизам в другата тематика, защото не е от компетенциите на нашата комисия. Благодаря. Аз също исках да задам въпрос, защото ме интересува е, да попитам нещо. Госпожа Русева трябва да тръгне, защото ще гони самолет. Как може да помогнем на България най-добре? Мисля, че няма да помогнем най-добре, ако премахнем механизма. А, но и, имаше е, колега, който искаше да вземе думата. Моля за е, две минути. Казвам се Йотова. Председател, аз ще взема повод от последните думи, които чух от вас. Искам да благодаря на Моника, че направи днес това изслушване и наистина сърдечно да й благодаря, защото тези няколко часа още веднъж доказаха поне в моите очи една теза, която защитавам от няколко години вече, че на този механизъм трябва да му бъде сложен край. Той вече не изпълнява тези функции, които изпълняваше в началото след приемането на двете страни в Европейския съюз. Да, имаше своите положителни резултати, но това време вече отдавна мина. А, поне в моята страна, дори вече никой не чака и тези годишни доклади. В началото имаше интерес, имаше тръпка, имаше политически спорови дискусии, сега дори вече това отмря. За мен истинският път за разрешаването на тези проблеми и свързани с много от нещата, които вече чухме за тези няколко часа, е следващото общо европейско законодателство в борбата с корупцията и организираната престъпност преди две години госпожа Малстрем направи първото голямо проучване за борбата с корупцията, да изнесе един голям доклад на Европейската комисия. Видя се, че това са проблеми, които не съществуват в една и две страни. Те са, това са белези, за съжаление, в повечето от европейските страни. А да не говорим, че борбата с тях не може да се провежда само в една страна. Организираната престъпност е трансгранична. Организираната престъпност, ако не се провежда борбата с нея във всички държави членки, заедно с европейски институции, имам предвид тук и агенции като Европол, а, ни, нито една страна не може да доведе до идеални резултати. А, така че едно от посланията от днешната ни сбирка, според мен, а, с бързи темпове Европейската комисия да намери начин а, да м, прекрати този механизъм и да се опитаме да работим за общо законодателство в Европа срещу тези явления. Защото и в тези доклади, които изработва всяка година комисията, веднъж харесва една или друга стъпка, след това се оказва, че тази стъпка вече не е харесвана от комисията. Преди няколко години попитах тогавашния председател на комисията, господин Барозо, кога точно и по какви критерии Европейската комисия ще реши да прекрати този мониторинг и за съжаление тогава не получих конкретен резултат и отговор, както не го получавам сега. Frau Rousseff, bitte. Um, I couldn't identify specific questions. Не можах да откроя е, специфични въпроси към мен или към нашето министерство. Имаше общи бележки от страна на българските депутати, но все пак смятам, че механизмът за сътрудничество и проверка все още е необходим на България. Ще бъдем много удовлетворени е, той да бъде изтеглен от употреба, когато се сметне, че сме готови и че сме изпълнили критериите и това е мнението на Европейската комисия. Надяваме се това да стане скоро. Този механизъм е, би трябвало да бъде превърнат в механизъм за сътрудничество и подпомагане на България, а не толкова да бъде механизъм за контрол и проверка an Sie wurden mehrmals an die Kommission, Generalsekretariat, Sie sollten... Вие сте представител на комисията, би трябвало всъщност и вие да вземете отношение. Благодаря ви, госпожо председател, за възможността да реагирам по някои от е, засегнатите въпроси. Е, може би е интересно да се чуе за колко е, средно се изпълняват препоръките, за колко време. Това не е нещо, което сме изчислявали. Но, както каза генералният секретар вече, ние смятаме, че е необходима дългосрочна реформа, за да бъде тя устойчива и да се превърне в неразделна част от системата. Това изисква по-дълго време да пробвате идеите, да се създаде консенсус, за да могат тези идеи наистина да проработят на практика. И общо взето присъщо на този механизъм е, е да се отдели повече време, за да се постигне неговото реално функциониране. По отношение на самата конструкция, архитектура на механизма, ние е, бихме желали да работим сериозно и е, справедливо. Някой път е, като че ли прекалено е, неутрално звучим, е, но не бих искал да се извинявам за това. Има параметри, които са ни били зададени при създаването на механизма и ние сме положили всички усилия да се съобразим с тези параметри. Е, функционирането на механизма е, трябва да се постави в неговия контекст. Е, съвсем очевидно е, че говорим за държави членки на Европейския съюз, които са част от европейското семейство. Ние никога не се абстрахираме от този факт. Така че за това използваме умерен език по отношение на докладите, рамката за борбата с корупцията. Това е рамка, която има характер на реакция, а не характер на механизъм за проверка. Всички тези инструменти имат свой собствен контекст и трудно е да се каже, че един от тях ще замени друг, защото въобще цялата обстановка е доста сложна. В заключение е, бих искал е, да повторя казаното от госпожа генералния секретар по-рано. Обеден е, съм и всички сме убедени, че механизмът за сътрудничество и проверка е много положително отражение, с различен характер в различни моменти, но положително все пак. И За нас е, е видно, че такова е усещането, такава е и нагласата на обществото в България и Румъния. А, аз ще говоря на български този път. А, съвсем кратко заради времето искам да добавя две неща, които а, не успях а, по време на изложението. А, първо искам да кажа, че противно на повечето а, колеги тук, но за мен като юрист преди всичко, е абсолютно недопустимо да мерим борбата с корупцията в бройки политици осъдени от съд това е абсолютно недопустимо и аз мисля че всички отиваме в една тенденция която е много опасна. Борбата с корупцията, резултата на борбата с корупцията не е брой осъдени политици забележете не е стопански ръководители не е държавни служители или други лица политици осъдени за корупция. резултатът от борбата с корупцията уважаеми колеги е намаляване на корупцията освобождаване на стопанството от корупция а не брой осъдени. брой осъдени може да не доведе задължително до намаляване на корупцията. благодаря. Господин Палдер. Аз също искам да се присъединя към мнението, че тези доклади на механизма трябва да продължат. Според мен, те се приемат много сериозно в България. Пресата реагира на тези доклади и е, те са важни за институциите, които се борят с корупцията. В момента имаме едно добро е, изходно политическо положение, е, добра нагласа сред обществото. Затова смятам, че има нужда от подкрепа от Европа, така да го формулирам по-общо. Мисля, че политиците и хората чакат тази помощ докладите не могат е, да кажат какви са причините за организираната престъпност. А, това са дълбоки причини, те са сложни, но това е друга тема. Благодаря. Е, госпожа Тонева, ако обичате. Е, господин Стефанов, извинявайте. Господин Стефанов. Okay. Um, just a minor note. I agree with the... Съвсем накратко. Сигурен съм, да съгласен съм, че няма връзка между механизма и управлението на европейски средства. Може би механизма допринася до някъде за управлението на тези средства. До някъде. Сега, дали политическата легитимност на този механизъм, дали а, разпространяването на екстремизма в Европа би могло да, да служат като възможности за решаване на проблема. Мисля, че трябва да, да създадем и да използваме колкото се може повече инструменти, за връзката между данакоплатците, политическата легитимност и други фактори, а включително и механизма за сътрудничество и проверка. Госпожа Тонева, моля. Аз ще бъда съвсем кратка. Механизмът и мониторинга от страна на Европейския съюз защитават интересите на българските граждани, това означава, че защитават и финансовите интереси на Съюза. Мисля, че е много важно такива дебати да се случват и то в тази комисия. Бих очаквала повече подобни дебати. Важно е да има и разнопосочни мнения, те ще ни предвижат напред. Мисля, че механизмът може да бъде преструктуриран, така че да може да защитава по-добре интересите на българските европейски граждани. Госпожа Маковей. Благодаря. Е, сега трябва да направя заключенията. Само няколко думи. Благодаря на всички ви. Доволна съм, че проведохме една много мъдра дискусия, в която се чуха най-различни мнения. Това бе съвсем очевидно. И в която дискутирахме надвъж и шир механизма за сътрудничество и проверка. Съгласна съм с току-що казаното от госпожа Тонева. Да мислим за гражданите, за българските, за румънските граждани. Те всички искат да продължи съществуването на този механизъм, защото неговото съществуване е, стимулира и политиците, и е, магистратите да действат. Господин Стефанов, вие казахте, че е, е подценена е, политическата опозиция срещу механизма. Да, разбира се, че има опозиция на борбата <laughs> срещу корупцията, но механизмът е предназначен за онези, които желаят да се борят. Без такъв механизъм нямаше да има нищо като резултат. Някои казват, че в България е вече никой не чете докладите е, за е, механизма за сътрудничество и проверка. Моето мнение е, че това не е вярно. Ако ние като политици застъпваме тази позиция, това не е добре за гражданите. Аз смятам, че този, който се интересува, чете докладите. Поне такива са впечатленията ми от пресата. Госпожо Златанова, вие казахте, че броят на осъдителните присъди не може да бъде достойна мярка за резултатите от борбата с корупцията. Аз съм против това мнение. Винаги имаме нужда от конкретни доказателства, от конкретни казуси, от конкретни решения. Да, трябва да има влезли в сила присъди. Това означава, това е доказателство, че усилията ни не са били само на политическа плоскост. Това ще означава и, че неправомерно придобитите средства ще бъдат върнати. Още веднъж изключително удовлетворена съм, че участвах като докладчик в това изслушване Ръководството на комисията ми възложи тази задача и съм много удовлетворена от нея. Аз познавам добре и България, и Румъния, и механизма и много се радвам на това, което направихме. Благодаря. С това закривам заседанието.